Good, morning. Добър ден. Мисля, че трябва да започнем, тъй като времето ни притиска. В 11.15 министра на здравоопазването на България ще бъде тук. И така първата точка е местонахождение на седалището на Агенцията по лекарствата. Давам думата на господин Лавия. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. Кратко встъпление по контекста, който ни доведе до това днес да говорим по тази тема от дневния ред. Законодателната рамка е важна, за да се разбере каква е ролята на Европейския парламент и какви са нашите прерогативи по тази агенция. Също така при изказването си ще задам няколко въпроса към Европейската комисия и към Агенцията по лекарствените средства. Те са тук и се надявам да получа разяснение от тях. От друга страна искам да получа и гаранции за това, че агенцията ще работи. Нека обаче опиша контекста. Тази агенция в момента е в Лондон. Трябва да бъде прехвърлена след Брексит. 30 март 2019 година е срока, тъй като тогава трябва да излезе и Обединеното кралство от Европейския съюз. На 22 юни 1997 година, като част от съвета, лидерите на Европейския съюз от 27 държави членки определиха една специална процедура за тази агенция. Министрите гласуваха за прехвърлянето на две агенции, които са били в Обединеното кралство, в рамките на, въпро... на съвета по общи въпроса. въпроси. Седалището, което е избрано за агенцията, за която говоря, е Амстердам. Както знаете, изборът бе обект на процедура. Трябваше да има, тъй като имаше гласуване, равенство на гласовете и така нататък. Накрая се хвърли жреби. През 2017 година ноември Европейската комисия излезе с предложение, което променя базовия регламент за агенцията и взема предвид прехвърлянето на Европейската агенция за лекарствата от Лондон в Нидерландия. Парламентът не е получил нито информация, нито някакво уведомление за процедурата. След решението открихме, че цялата процедура се основава не върху учредителните договори, а върху едно съвместно изказване за децентрализираните агенции. И в него се казва, че той е необвързващ юридически акт. Имайки предвид това решение, което бе прието от съвета, и като депутат от страна на Европейския парламент отправям остър критика на липсата на, за липсата на прозрачност по процедурата за подбор на новото седалище на агенцията. Както знаете и както казах по-рано, накрая се тегли жребий. Независимо от това колко е важно решението. Говореше се за пликове, говореше се за пари. Не мисля, че е подходящо да се говори за такива неща Както знаете, се хвърля жребе и само когато започва матч, трябва да се избере от коя страна ще играе кой отбор или други такива събития. Когато имате големи агенции, които оказват въздействие върху живота на нашите граждани, които трябва да гарантират научната оценка, надзора, контрола върху сигурността на ветеринарните лекарства в Европейския съюз, на тези за човешка употреба, не може да бъде подходено така. Ние, депутатите, не получихме информация и съвсем ясно показахме, че не вярваме, че е взето решение по надлежен ред. Затова, пак повтаряме, че искаме от днес нататък да бъдем част от всички решения за седалища на европейски агенции. При прилагане на обикновената законодателна процедура, т.е. процедурата за съвместно взема решение, както е предвидено в договорите, Европейския парламент участва. Поради тази причина парламентът възнамерява да защитава своите правомощия и прерогативи, като видоизмени, ако колегите разбира се съгласни, част от предложенията на Европейската комисия. Крайната цел е да се гарантира пълното функциониране на Европейската агенция за лекарствата, без да се пилеят обществени средства, тъй като това са теми, които много интересуват европейските граждани, а ние представляваме тях. Трябва да кажа, че не намирам демо за демократично избраните представители от гражданите да бъдат изключени от решения от този тип. Но между институционално споразумение, което не е правно задължително и което не включва участието на Европейския парламент, дори като подаване на информация или просто като предоставяне на консенсус, докато учредителните договори ни дават пълна законодателна власт. Затова възнамерявам да предложа, заедно с докладчиците в Сянка, другите политически групи, разбира се, ако са съгласни, една политическа декларация, която трябва да бъде приложена към този доклад, за да се видоизмени съвместното изявление за децентрализираните агенции, за да може да се спазва съответната законодателна процедура, която се следва при вземане на такива решения. Има и някои решения, които искам да отправя към Европейската комисия, както и на представителя на Европейската агенция за лекарствата за да разбера някои аспекти от процедурата, което след това ще доведе до пълното прехвърляне на агенцията пост-Брексит. На първо място искам да се обърна към Европейската комисия. Смята ли Европейската комисия, че може да потвърди и съгласна ли е с нас, че правно погледнато Европейският парламент има пълни пълномощия, които са равни на тези на съвета в рамките на тази законодателна процедура? И съответно съвместното изявление или изказване няма никаква правна стойност питам, защото в едно съобщение за печата, което съпътства предложението за предложение на Европейската комисия, и ще цитирам това, което пише в това съобщение за пресата. Целта е да потвърди в а, този регламент седалищата на двете агенции. Значи ние какво трябва да направим? Да потвърдим избор, който някой друг е направил. Тоест, ние ставаме нещо като обикновен чиновник, който подпечатва нечие друго решение, без дори да го прочете или да участва по него. Искам също така да се обърна към Европейската комисия и да я попитам дали извършва мониторинг на процеса, който ще доведе до прехвърлянето на седалището на агенцията и дали може да ни каже докъде са стигнали нещата, подготвителната работа, за да сме сигурни, че временното седалище е готово. Прехвърлянето ще стане ли в предвидените срокове, т.е. до 30 март 2019 година, като гарантира междувременно пълната оперативност на агенцията, която опазва здравето на гражданите. Очевидно е, че искам да попитам и Европейската комисия какво може да ни каже за работата за крайното седалище, така наречената сграда Вивалди. Това е сградата, в която най-накрая ще се настани агенцията. Какви са сроковете, в които ще е готова тази сграда, за да приеме агенцията. Също така искам да попитам Европейската комисия дали не смята, че това двойно прехвърляне първо към временно седалище и след това крайно няма да попречи на оперативната работа на агенцията. Може ли тя да гарантира постоянната работа и доброто функциониране на агенцията без прекъсвания след март 2019 година? Също така, Имам да задам въпрос и към комисията, и към агенцията по лекарствата. Имаме временно седалище, за него искам да питам. Смятате ли и Европейската комисия, и агенцията от другата страна, че имайки предвид характеристиките й, като например повърхността, местата за срещи на експертите, площа, гарантират пълната оперативност на агенцията. Също така имам нужда да кажете какви са допълнителните разходи по това двойно прехвърляне. Първото прехвърляне ще стане от Лондон в Амстердам, така както е предложено. Трябва да бъде в рамките на разходите по Брексит, т.е. трябва да се плати от Обединеното кралство. Второто прехвърляне Тоест, между временното седалище и сградата Вивалди, кой ще го плати това преместване? Предполагам, че Нидерландия, защото в офертата, която е формулирана, изглежда, че така ще стане. Затова искам гаранция. Искам гаранция от Европейската комисия, че нито едно евро няма да излезе от общностния бюджет. Защото е очевидно, че ако това се случи, то няма да отговаря на първоначалната оферта. И накрая искам да попитам, питам тук агенцията за лекарствата, какви са последицата за ЕМА, ако се прекъснат преговорите за Брексит. Или пък споразумението, което записва този срок 30 март 2019 година. Ще може ли Агенцията по лекарствата да се прехвърли по-късно или по-рано, ако така се реши, имайки предвид това, което чухме вчера. Вчера се говори за преходен период в Брексит. Вчера тук беше нашия преговарящ и той говори за това, че най-вероятно ще има преходен период, който ще се даде на Обединеното кралство, в рамките на който период ще се запази статуквото. Та в този случай прехвърлянето на агенцията отново трябва да се случи, трябва да има такова прехвърляне, защото на 30 март ще загубят някои от прерогативите. Някои от служители, които работят там. И в случая питам Европейската комисия, смята ли, че това е датата, за която всичко трябва да е готово, за да има крайно прехвърляне. И накрая пак към Агенцията за лекарства. Ако има предварително споразумение, смятате ли, че е възможно предварително прехвърляне или по-ранно прехвърляне или няма да е възможно? Thank you. Now, uh, Mrs. Благодаря. Захвалям, госпожо председавайче. Uh, най... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на господин Лавия докладчика за проекто доклада и му благодаря за всичко, което е извършил до момента. Трябва да кажа, че докладът и процедурата трябва да бъдат ефективни, да се работи по план, да не се преместват във времето крайни срокове. Тази агенция опазва живота и здравето на гражданите на Европейския съюз. Има 900 служители, те имат семейства и те заслужават да получат информация и бърз процес, за да могат да планират <clears throat> живота си и преместването си. Призовавам колегите да не забравят това. Съгласна съм с казаното от господин Лавия по процедурата. Смятам, че за последен път парламентът взема решение по този начин, т.е. изправени сме пред вече приключил процес. Но трябва и ние сами и себе си да разкритикуваме, защото отчасти това е наша воля, наша грешка, извинете. Имаше изказване от 2012 година на тримата председатели, когато парламента се отказа от своята роля – по избора на седалището. Председателят, извинете, председателят на парламента трябва да включи това в дневния си ред. Радвам се, че колегите от АВКО участват в процедурата. Що се отнася от двата етапа на преместването на агенцията – Обедена съм, че трябва да имаме гаранции, че данакоплаците на Европейския съюз няма да похарчат нито от стотинка повече за тези две премествания на агенцията. Със сигурност може да кажем, че агенцията не може сама от бюджета си да покрие разходите по преместването предварително финансиране от Европейската комисия ще бъде необходимо. Това е записано в встъпителния меморандум на доклада на Европейската комисия. Ще е добре обаче това да бъде записано и в частите от преамбюла. Нужно е да се постигне съгласие по седалището на агенцията, да се създаде една правна рамка за учредяването на а, тази агенция на новото място. Каза се, че това трябва да се случи преди преместването, но според мен не е казано достатъчно точно и ясно и дори звучи малко несигурно. Затова бих е, искала представителя на агенцията да коментира. Подобно на докладчика имам известни съмнения. Ще ги повторя. Може ли комисията и агенцията да ни кажат какво ще се случи с преместването, ако Обединеното кралство излезе от Съюза преди края на март 2019 година? Или пък дали а, нещо ще се промени, ако се прекъснат преговорите? Искам да попитам агенцията и комисията дали нидерландското правителство изпълнява задълженията си и дали всичко процедира по план. Има ли нужда от подобрения и така нататък? Благодаря. Thank you. Благодаря.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 а именно да предостави на случайността местоположението на седалището на такава важна организация. Euh, Благодаря ви. Искам да благодаря за това, че организирахте среща с докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург. Докладът е кратък, но той посочва основното по въпроса за преместването на агенцията. Първо за бюджета. Обединеното кралство и само Обединеното кралство трябва да поеме разходите за този трансфер, т.е. разходите да са по Брекзит. И ако има някакво забавене, сигурно ще има забавене да се премести агенцията във Вивалди, тогава трябва да се намери решение на този втори вид преместване. И тези различни разходи, може би, ще се отразят на бюджета на Съюза. Относно процедурата, може би това е важният въпрос за в бъдеще тъй като като Европейски парламент ние не трябва само да одобряваме решение, което е взето извън нас, въпреки че се говори по дипломатичен начин, че нещо е липсвало и прочие, но в съветът беше теглен жребир и това, според мен, беше представено в френската и френскоязичната преса като провал. През 2012 година беше прието междуинституционалното споразумение. Тогава ние си нанесохме сами вреда виждаме, че ни се отнемат прерогативи при правенето на избора в този случай. Ясно е, че Европейският парламент трябва да участва в подобен избор. Съвместното изявление от 2012 година трябва да бъде отменено. Докладчикът каза нещата, аз ще бъда малко по-радикална. Нашият текст трябва да се придружава от декларация. Трябва да видим по какъв начин можем да направим това най-добре. Не трябва да сме прекалено радикални. Има въпроси, които са свързани с общественото здраве. Повече от милиони хора са засегнати, така че не бива да се позволяваме да блокираме нещата. Трябва да видим по какъв начин ще формулираме декларацията ни, за да а, покажем, че може да ни се вярва. В а, текста, в а, вторият а, параграф, да посочим нашата очуда, че процедурата трябва да се вземе съгласно обичайната законодателна процедура. Но все пак трябва да помислим още малко как най-добре да формулираме текста. Благодаря. Госпожа Конечна има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на господин Лавия, който в встъпителните си думи зададе няколко въпроси, които все още не са получили своя отговор за всички ни. Те са свързани с факта, че Европейската агенция по лекарствата в това преместване не трябва да среща пречки. Сега самия доклад. Както казаха и всички преждеговоривши, не съм съгласна парламента да предлага промени при подбраното ново седалище. За мен това ще бъде неподходящо и неотговорно или безотговорно към служителите и техните семейства, които вече планират живота си в Амстердам. Съгласна съм обаче, че процедурата по подбирането на това ново седалище никак не е подходяща. Не може всичко да се основава на жреби. Не мисля, че Европейския парламент трябва да участва в тази процедура. Смятам, че седалищата на агенциите се определят от държавите членки. Избора на това седалище е удар срещу централноевропейските държави, които получиха обещания при тях да се настанят интересни агенции, което не се случи. Но от опит мога да кажа, че ако това стане политически въпрос в Европейския парламент, това ще навреди на целия процес и ще създаде е, лошо реноме и у гражданите. Къде трябва да е по-активен парламента? В мандата на тези агенции, в случая на ЕФСА, на а, останалите агенции, постоянно се актуализира и искам преместването на ЕМА да ни съсредоточи върху това. Част от агенциите, които са изключително важни за защита на здравето, не са достатъчно финансирани дългосрочен план целеполагането при тях е ужасяващо. Не могат да изпълняват собствените си проучвания, трябва да разчитат на резултати, подадени им от други. Това е проблематично, многократно сме го виждали последните години. Затова не искам а, по никакъв начин да преча на днешния дебат, но смятам, че трябва да се съсредоточим върху теми, които са важни за агенциите в бъдеще. Благодаря. Uh, Благодаря сега, госпожа Окан. Благодаря. Аз е, е, смятам, че е много важно да говорим за мандата на ЕМА. Дали е достатъчно прозрачна, дали е достатъчно независима, е, от какво, от кого зависи. жалко, че нямаме време сега да обсъждаме тези въпроси. Доклада на колегата обаче е наистина отличен и е, сега, ако засягаме и допринасяме някои нюанси днес, е, това е, е съвсем е, разбираемо и ние сме съгласни и подкрепяме го. сега начина по който, е, е, ако погледнем на, на процедурата като е, това, че решението е паднало от небето, сякаш Господ решава, мисля, че излиза, че процедурата наистина е доста е, неприемлива. Е, още повече, че всичко това е направено без е, е така участието на парламента, но е, вече е факт. Е, трябва да проверим е, в възможностите е, за, е, свързани с Страсбург, е, за да е, прекратим този, да прекъснем този омагиосен кръг, е, който също е обект на критика от страна на гражданите. Е, всички знаем как стоят нещата с това непрекъснато движение към Страсбург. Това също не е процедура, избрана пряко от гражданите на ЕС И така, е, холандците е, трябва да е, се съгласат да приемат съответните разходи, за да не бъде натоварен допълнително нашия бюджет. Е, благодаря е, на моята колега Лафия също тук е, говорим за е, работници, е, става дума за хора, работещи, за здравеопазване. Ние в Холандия сме доволни от взетото решение за преместване на агенцията и сме много доволни, много сме, се радваме на този резултат. В крайна сметка двете агенции ЕМА и CDC сега ще бъдат преместени Амстердам бе избран по време на съвета по общи въпроси е, в смисъла на член 50 от е, договора и процедурата е приета от е, държавните председатели на 27 юни 17 година след което комисията с право на инициатива излезе с законодателно предложение и обичайната законодателна процедура, която по никакъв начин не бави е, топката ненужно. Е, Амстердам бе избран възоснова на обективни е, критерии за качество. Високо образовани, квалифицирани работници в ЕМА предпочетаха също Амстердам. Летището, международните училища, всичко това благодетелство бързи лесни контакти с фармацевтичните производители по цял свят. Е, сега, е, в сравнение с други агенции, мобилността, където мобилността е проблем. Е, ако си спомняте от самото начало, аз така говорих с министра и след това, след Брексит започнах да лобирам незабавно за преместването на агенцията в Амстердам. Не смятам, че е, въвличането на парламента в подбора на е, европейски агенции е особено мъдър ход. Парламента представлява гражданите, той е със законодател, със законотворец, но ние сме обективен на комисия за подбор. В противен случай в парламента по-големите държави членки, които имат по-силно представителство, повече депутати ще имат преимущество пред малките страни и е, няма вече да става дума за обективни критерии. Това се случи, е, между впрочем, миналата седмица по време на гласуване в пленарна зала и аз искам да се избег, избегна подобни ситуации. Мисля, че заедно можем да вземем е, доброто решение. Става дума в крайна сметка за човешкото здраве и за щита на работещите в Европейския съюз. В е, е, е това преместване на агенцията в Голандия отново е знак на доверие в Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Джовани Лавие за добре свършената работа по тази тема. Е, отново е, съвсем определено бих искал да подкрепя е, твърдението, че тази процедура е, не е приемлива. Да се решава един такъв въпрос с хвърляне на жреби, не особено прилив. Парламента има с, би трябвало да участва в вземето решение, всъщност съвета решава с хвърляне на жреби. И това е нещо крайно недемократично десетилетия, е, е, години наред е, дискутираме, говорим за това как да изградим демокрация в Европа. И стигнахме до компромис, че решения в съвета, които се вземат с мнозинство, се вземат с двойно мнозинство, което е много разумен принцип. Всяка държава има право на един глас, и тук това отразява не е, мнозинството на страните, а на населението. Има страни, е, които е, ние сме страни, които са представени тук демократично основната отговорност е, е, е в ръцете на комисията и наистина немислимо, просто невъобразимо не, не е, че е, именно пазителя на договорите е, действа по този начин. Е, сега, Люксембург, Италия и Франция е, също е, бяха е, е, е кандидати. Е, с това решение даваме е, храна за, за така, подхранваме недоволство сред много европейци и подобна е, процедура не трябва да се повтори никога. Сега, много ми се ще да кажа тук, че след като ние сме с, участваме в вземането на решение и е, сега е, съжалявам, е, че френското правителство постъпи по този начин, но не, сега да не създаваме допълнителни проблеми, е, сега трябва да се осъществи един е, гладък преход е, на тази агенция и тя да започне бързо да функционира гладко и безпроблемно. Но трябва да кажа, че Европейската комисия и съвета трябва преди гласуването ни да заявят да заявят, че никога вече няма да е, действат по този начин. Е, в противен случай е, ние имаме пълно право да се, да се противопоставим на Европейската комисия и на съвета. Това не. Посланието трябва да е ясно. Така не става, не трябва да се случва никога, защото това е, ние сме страшно недоволни. Благодаря, госпожа Боланже. Госпожа Бонафе, благодаря. Като орган, който представлява гражданите и който след това трябва да отговаря пред гражданите, напълно разбирам и споделям а, възмущението на моите колеги за начина по който се избира новия, новото седалище на ЕМА, т.е. посредством жребии. На случайността оставяме решението. Това е агенция, която е много важна за живота на гражданите. Това е една агенция, която взема решение за сигурността на медикаментите, които използваме. И, следователно, съм съгласна и аз. Според мен трябва малко по-уважително да се подходи. Неприемлива е процедурата. Процедурата трябва да бъде обсъдена и успорена. Това е една процедура, която показа неспособността да взема решения европейските институции по важни гра теми за нашите граждани. И следователно се даде тласък и се подкрепиха онези, които искат по-малко Европа. Не можем да приемем такава процедура, трябва да бъде обсъдена тази процедура. Органът, който представлява гражданите, точно защото представлява гражданите, трябва да участва. И не може да участва само след като всичко е решено. Това се предвижда от учредителните договори. Междуинституционното споразумение, което не дава роля на парламента, е грешно. Още нещо, което заслужава внимание. Говорихме за временно прехвърляне до чакан, докато се изчака подготовката на сградата. И на мен ми е интересно да разбера дали Европейския съюз ще похарчи пари за това. И най-вече искам да има сигурност за онези, които работят в агенцията. Те трябва да знаят, че е, сроковете ще се спазят. Не знам дали е така, но преди гласуването, според мен, трябва да помислим да изслушаме онези, които са избрали, които са направили оценка на съответните кандидатури, за да разберем какви са критериите и дали те ще бъдат спазени. Uh, Сега за комисията господин Хенинг от Генералния секретариат. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Хенинг Клаус. Комисията не може да направи нищо по това, че приложимата рамка за решаване е, мястото на дадена агенция е, е договорено в 2012 от трите институции. Комисията, ръцете на комисията са вързани от това споразумение. Тя не може да наложи нищо е, ново, различно от това, което се съдържа в тази приложима рамка. Комисията няма роля, не може да вземе решение по бъдещето е, седалище на е, ЕБО и ЕМА. Тя само подпомогна е, държавите членки в процедурата и това, което това лято направи, беше да оцени, е, да прецени 28-те оферти е, от държавите членки за тези агенции. Тя не изготви нито е, съкретен списък, нито пък излезе с някакви препоръки или мнения за една или друга агенция. Е, извън критериите, които са заложени в споразумението между държавите членки. Е, комисията проведе тази оценка, предаде я на държавите членки, след което държавите членки имаха свободата да се възползват от нея или не при вземане на решението. Е, сега за прозрачността Срок беше 21 юли за предаване на офертите. Е, съвета е, ги качи на своя вебсайт. Е, комисията приключи с оценката на тези 28 дни, 28 номинации. В същия ден ги качи на своята страница отново прозрачност. И е, тук е, отговарям на е, докладчика господин Лавие. Общия подход е, е политическо и правно необвързващо споразумение, но, както казах, има е, една рамка, в която се прилага в такъв случай. Комисията заключи, че за в името на сигурността, правната сигурност, възможността да се планира, предложенията, които имате, трябваше да бъдат направени и при регламента за създаването на ЕБО, Лондон е споменат е, в самия регламент. Така че и тук имаше правно задължение да се е, излезе с едно предложение за изменение и за да имаме последователност и за да е ясно в правно отношение, че датата на прехвърлянето, когато влезе в сила новото местоположение, е 30 март 2019 най-късно именно за да има е, е, правна яснота, това трябваше да бъде споменато в е, основоположния акт. Това е процедурата. Нямам какво друго да кажа по нея. Може би още един е, коментар, още една бележка. Факта, че бяха внесени 28 е, оферти за два, две агенции, т.е. такъв е, голям брой страни, могат да, да, да гледат на това като на успех, процедурата като успешна, не като провал. Вие е, забелязах в изказването, че отдавате особено значение на интересите на персонала, е, семействата, е, служащи там. Е, именно в този, е, заради тях, сега процедурата трябва да бъде организирана е, гладко е, и безопасно за тях. Е, ние се опитваме е, максимално да подпомагаме агенциите и е, персонала им в, в е, тази процедура. Оглеждаме възможностите за училища на децата, за настаняване. Застави, е, поставих се въпроса тук за финансирането. Е, по този въпрос обаче ще е, ви препратя към така наречената строит процедура за строител, е, свързана с строителството, която е, е към е, влиза в още на бюджетната комисия, но нямам данни в момента. Доколкото знае, второто прехвърляне от временната сграда до постоянната, разходите по това преместване ще бъдат поети от Холандия и ще има временно седалище на ЕМА е, това обаче беше включено като клауза в офертата на е, Холандия, така че не е изненадващо. Е, комисията, разбира се, не може да даде гаранции да се ангажира от името на някого други, като в случая холандското правителство. Ние можем само да ви помагаме, да ви подкрепим и да ви информираме за процедурата от нататък и да поддържаме тясна връзка с вас. Както казах, е, ние максимал, в, максимал, в максимална степен помагаме на ЕМА и на ЕБО в този процес. Е, това е от мен. Благодаря сега от името на ЕМА представителя на ЕМА. Um, uh, Ако ми позволите няколко встъпителни думи. Не бива да забравяме, че в резултат от референдума в Обединеното кралство и ефекта от него върху ЕМА, сега сме изправени пред най-голямото предизвикателство, откакто е създадена агенцията. Трябва да се имат предвид тези особени обстоятелства, това външно събитие, което ни е наложено и трябва да се справяме с него. Веднага след референдума ние започнахме подготвителни действия – и ускорихме работата, която беше взето решението за преместване на седалището през, по време на съвета през ноември. Бяха предприяти мерки за определене на нуждите от персонал, за възможностите за задържане на персонала, за сградата и прочее. Преди 30 март ние трябва да се преместим в Амстердам. Това не е толкова лесна работа, трябва много дискусии, много работа, но в интерес на пациентите в Европа ние ще продължим да работим междувременно по най-добрия възможен начин. Сега искам да отговоря на въпросите, поставени от членовете на Европейския парламент. В решението на държавните и правителствените глави е предвидено да има настаняване временно, преди, ако не може да се осигури окончателно седалище преди 30 март. Веднага след като беше взето решението за седалището, ние посетихме на място Амстердам обсъдихме въпросите, бяха предложени няколко опции. Те са част от конфиденциален документ, който е приложен. Ние видяхме, че сградите, които се предлагат, не са достатъчни. Те няма да могат да гарантират продължаването по плавен начин на нашата работа. Сега имаме четвърта опция и тя е най-добрата. Ема може да приеме само тази оферта, тъй като към момента няма по-добра опция от тази, която да отговори на потребностите на ЕМА. Ние трябва да имаме предвид, че ако се забавим след януари 2018, няма да сме готови с нашите офиси на 1 януари 2019 във временната сграда, тъй като там е необходимо да се извърши модернизация. Трябва да се тестват IT-системите, всички останали системи, което означава, че трябва да се преместваме два пъти. Когато имате временно седалище, това е очевидно. Преместването на ЕМА в временното седалище и от временното седалище в окончателното – Холандските власти гарантират, и това беше посочено в анекс към меморандума за разбирателство, подписано от двете страни, че те ще покрият всички разходи, свързани с преместването от временното седалище в окончателното седалище и инсталирането в това окончателно седалище. Тоест няма да са необходими средства от бюджета на Европейския съюз за преместване от временните помещения в крайните, окончателните помещения. Но има и други предизвикателства. Трябва да се тестват IT-системите, аудиовизуалните средства и в временните помещения и в окончателните помещения. Ние разработихме план за продължаване на работата на агенцията при а, приместването и този план ще е в действие и при този четвърти вариант, който обмисляме. Тази опция е включва половината от площа, която в момента имаме в Лондон, което означава, че ще разполагаме с по-малко офиси. В този план за продължаване на работата ние отдаваме приоритет на всички дейности, които са свързани с авторизацията, надзора а, върху лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба. И след това ще видим как останалите ни дейности могат а, да бъдат а, също обезпечени. Относно конферентните зали във временните помещения ще се гарантира допълнително пространство в близък хотел. Това е обещание, което беше направено и се надявам да изпълнят. Относно датата и дали тя може да се премести или не. Това, от което имаме нужда, е сигурност. Сигурност означава 30 март 2019 година. Ема планира, за да може напусне Лондон до 30 март 2019 година. Това е ясно, но ако тази дата се промени, ще ни е трудно да си намерим помещение за работа. Ние обсъждаме с холандските власти да се спази срока 1 януари 2019 за временните помещения. Тези помещения трябва да са изцяло оперативно готови, за да можем да преместим нашия персонал, персонал от 1 януари 2019, така че целият състав на агенцията да може да се премести в Амстердам преди 30 март 2019. Ако променяме сроковете, ще създадем затруднения в работата на агенцията и на служителите на агенцията, защото това е свързано с записване на децата в училища, вземане на ипотеки на, или пък сключване на договори за найем, търсене на работа на съпругите или съпрузите и прочее. Така че трябва да се запази срока 30 март 2019 година беше поставен също за споразумението за споразумението за седалището. Това трябва да стане максимално рано. Започнахме вече разговори с коланските власти. Искаме да приключим преговорите най-късно до края на март 2018 година, за да почне процедурата в холандския парламент и в холандското правителство и до края на юни 2018 да се подпише споразумението. Изключително важно е какво ще е съдържанието. Не бива да забравяме, че ние бяхме принудени а, да се занимаваме сега с тази ситуация. Ние не сме направили този избор доброволно. Затова очакваме от холандските власти разумно предложение и най-добрите възможни гаранции, за да можем да задържим персонала ни и да гарантираме продължаването на дейността на агенцията. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Сега искам да дам думата отново на докладчика за заключителни думи. Благодаря на всички колеги за подкрепата и за това, че са съгласни. Ще се върна в края на този дебат върху някои елементи, които изникнаха и особено това, което се каза накрая от Европейската комисия и представителя на Агенцията за лекарствата, ЕМА. Първо, това съвместно изявление, което не е цитирано в предложението на Европейската комисия, и невероятно не е познато на много от депутатите до момента. Та, то предопредели цялата процедура. Трябва да кажа, че с едно такова съвместно изявление се делегира на съвета тази задача, но не се дават подробности, свързани с процедурата която е избрана от съвета автономно, тъй като тя не е предвидена в съвместното изявление. Тази процедура, както казаха и други, не представлява тежеста на страните и накрая остави избора в ръцете на жреби, т.е. един не-избор. Жребия определя крайното седалище. Изумен съм, че Европейската комисия не може да ни информира за това как вървят ремонтите по временното седалище, нито по окончателното седалище. Защото в крайна сметка от това ще зависи цялата процедура. Разбирам, че нидерландското правителство е, е отговорно за спазване на срокове, за ремонта, но трябва да има мониторинг задължително, защото никой не иска да се окаже и не трябва да се окаже в състоянието след това, а постериори, да установи, че нещата не са вървели в правилната посока и не може да се гарантират сроковете за оперативна работа на агенцията. Що се отнася до сроковете? Мисля, че стана съвсем ясно от представителя на ЕМА, че 30 март, сега никой не смята, че на 29 ти всички ще бъдат е, в Лондон и на 30 ти вече всички ще са се преместили. Това е ясно, че това е провизорен срок. Но е немислимо за гарантиране на оперативността на агенцията да има някакви по-ранни срокове от 30 март. И накрая парламентът трябва да помисли за тези съвместни изявления – Всички колеги ме подкрепиха, пак ще го кажа, не смятам, че такива важни решения, които не са технически решения и които са политически решения, могат и трябва да се вземат така. Трябва да има пълно участие на представителите на европейските граждани. Обеден съм, че допълнителната декларация от страна на парламента към това, което ще гласуваме в парламентарната комисия, е задължителна, за да може да имаме ясна позиция. Подкреп... Подканям всички докладчици в сянка да работят с мен по тази декларация. Не искам това да бъде декларация на докладчика, искам да бъде обща позиция на Европейския парламент. Благодаря. Thank you. I... Благодаря ви. Крайния срок за изменение 31 е януари 11 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния рейд. Колебания във връзка с вакцините и спад в вакцинациите в Европа. Давам думата на госпожа Зомер. Äh, Благодаря, госпожа председател. Е, можем да се убедим около един добър текст на една резолюция по този важен проблем относно скептицизма и спада в, е, от, към е, иммунизациите, е, е вакцините. и е, този текст е резултат на добра съвместна работа. Е, този спад в е, вакцинирането трябва да бъде спрян като тенденция и да се преодолее скептицизма у хората. Във всички държави членки се наблюдава той. Е, трябва да се борим с това. Е, наистина това е тревожно развитие, тревожна тенденция, защото все по-голям брой хора, семейства се отказват от вакцинация. Това е едно от най-важните превентивни профилактични средства, с което разполагаме в медицината. От 20 60-те години е, е е, имаме е, такива е, програми за... И, и те доведаха до редуциране и изкореняване на редица за разни заболявания, както например детския паралич от 2002 е изкоренен и мисля, че тези вакцини трябва да се запазят, а те се оказват ненужни вече. Трябва да направим така, че за болестите, които са изкоренени, тези вакцини да, да бъдат извадени употреба, но да останат тези, които все още са необходими. Например, шарк, рубела. От много години тази, се борим с тази болест. Тя води до много тежки последствия. Председателя Председателя, ако обичате, може ли да се възцели тишина в залата? Благодаря, госпожо председател при това заболяване може да има много тежки последствия. В Германия също и в други държави членки има връщане на тази болест е, и е, в крайна сметка това засяга не е, вакцинирани деца. Родителите не вакцинират децата си, защото смятат, че те самите са, е, не са били вакцинирали и казват, ха, защо ще го причинявам на детето си? Те просто не си дават сметка за е, здравния риск. Е, те не знаят, че вакцинацията не застрашава здравето. Това мислене наистина много по, по... Не трябва да се мисли, че вакцинирането е в интерес на фармацевтичната индустрия. Не, то е в интерес на всичките. Сегашната ситуация сочи, че в Европейския съюз има е, масивен е, приток на иммигранти от други трети страни, които едва ли са е, вакцинирани и което е разбираемо. Не всички държави е, членки по света имат е, е, програми за вакциниране. Но ние наистина трябва да се погрижим така, че да внушим на, на, на хората, на родителите, че трябва да се върнат към ваксините като начин, сигурен начин за профилактика. Е, може би сме проспали е, даден момент, е, е, но трябва сега ясно да обясняваме на хората. Аз е, е ние в Германия го вменяваме като, като дълг на родителите да не забравяме тук, че става дума и за антимикробната, антибиотичната е, устойчивост на антибиотици. Е, тези фактори е, са свързани. Във всички случаи вакцинирането дава надежда за борба с сериозни заболявания, би трябвало да работим заедно институциите и много без бавене да излезем с план за действие по въпроса. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Джентиле. Несъмнено е, че историята ни дава изключителни данни. Използването на вакцинациите през вековете определи изчезването на много сериозни заболявания. Заболявания, които водеха до смърт или сериозни заболявания. Историята последните години обаче показва други данни, показва други данни, която, които данни са в противовес на подчертаните по-рано. 2017 година в Европа имаше нова епидемия на морбили. В моята страна 4500 лица бяха засегнати с вируса морбили, някои починаха. И трябва да кажа, че това се случва на най-ранна детска възраст, поне заразените голямата част. Тоест, особено при деца, които се социализират повече или ходят на детска градина, бяха по-често заразявани. След това трябва да се фокусираме точно и заради това върху тази тема. В тази комисия и в целия парламент трябва да потвърдим необходимостта да повдигнем тази тема в една по-широка дискусия, за да може институциите, Европейската комисия да поемат своята отговорност и да започнат една важна информационна, образователна програма във всички държави членки и в която да се включват всички онези, които са по-чувствителни към информация. Особено информация, която не почива върху научни аргументи за щетите, които могат да нанасат ваксините. Няма да говоря повече. Смятам, че това засяга всеки един от нас и, както казах, Европейската комисия трябва много сериозно да се захване с необходимостта да се сформира едно ново съзнание, едно ново познание, но от друга страна и необходимостта още повече и по-добре да се подкрепят научните изследвания в сферата на новите вакцини за се борим с заболявания, които са изключително важни и болезнени. В случая мисля и за вируса папилома, който води до рак на шийката на матката. Мия също, мисля също за вакциниране и на мъже срещу папилома вирус. А, също така, както вече бе казано, необходими са системи за закупуване на вакцини, които да намалят разходите на държавите членки за такиви. Тази тема е изключително важна за здравето на нашите деца. Те са най-важният капитал, най-ценният капитал на една Европа на гражданите. Европа на гражданите не може да мълчи по тази голяма тема и по една драма, която вече сме виждали и през последната година най-вече. Thank you. Uh, now, Mr. Piecha. Dziękuję bardzo. Jako jeden z autorów popieram. Аз съм за е, този е, текст, е, проектотекст. Наистина става дума за това така скептицизъм по отношение на, на вакцинациите. Много важна е темата. Е, е, всъщност вакцината е жертва на собствения си успех. Как така? Открита е вакцината 19 век, стана много популярна през 20 век. Е, тези профилактични иммунизации дадаха възможност, дадаха възможност да се преборим с и да изкореним тежки заразни заболявания, като едрашарка и полиомиелит е, сега отново се връщат тези, особено е, морбили. Е, ние бяхме забравили за това заболяване преди, именно благодарение на тези всеобщо използвани вакцини. В този текст е, е, показваме, че е, датите за вакциниране в държавите членки сочат голям спад в вакцинациите. Подчертаваме в текста, че вакцините са много важни за гарантиране здравето на европейските граждани. Ето защо ние се обръщаме към Европейската комисия и държавите членки с апел да изготвят един пространен план за действие, за да може да се преодолее тази, този скептицизъм. Откъде, как, откъде се появи този скептицизъм по отношение на ваксините? Именно, че гражданите често получават погрешна информация за ваксините. Е, това е полунаучна, но е, подвеждаща информация. И нашата е, работа тук в Европа е да хармонизираме планове за действие и е, това е, да е наш дълг. Ние трябва да се преборим с е, този скеп, скептицизъм по отношение на вакцините. Благодаря. Госпожа Мюлер от името на Гай... госпожа Майснер. Е, госпожа Майснер е болна. за Съжаление, е, само ще кажа, че ние напълно подкрепяме е, този текст. Ние също така с тревога следим този спад в, и липса на интерес от имунизи, вакцин, вакциниране. Аз лично смятам, че е добре да се присъединим и съгласим с докладчика за това, че трябва да се въведе задължително вакциниране в Европа. Това е, ако е, е, знаем колко е, е опасно е, това връщане на тези тежки заболявания. Понякога те за, се е, засягат и възрастни хора аз лично се гордея, че двата ми, е, е, моите внуци са е, вакцинирани е, и е, че е, техните родители не се, не се поддадаха на кампанията, е, която е, е подвеждаща, представяйки е, фалшива информация. Ние е, подкрепяме доклада. Е, сега госпожа е, Кол... Конечна. Аз искам да се присъединя към онези, които вече се изказаха по темата, тъй като не за пръв път обсъждаме този въпрос. Непрекъснато се появява този въпрос, когато има поява на заболяване в някоя част на Европа, на заболяване, което сме считали за изкоренено. В Италия, Румъния и Германия 1500 случая на морбили бяха констатирани, а и много от тях се дължаха поради липсата на иммунизация. Има преувеличени твърдения за рисковете. Не можем да чакаме 200 хиляди души да загинат, преди да предприемем някакви действия. Трябва да наречем нещата с истинските им имена. Такава е сегашната ситуация. Има лъжи, има подвеждаща информация, което може да засегне всички ни. Аз съм майка и зная, че е необходимо да имаме ясни имунизационни календари, които да дават известна гъвкавост на родителите трябва да отхвърлим всички тези е, глупави митове за вредното въздействие на ваксините. Все още няма още европейска стратегия за борба срещу хив, спин, хепатита, туберкулозата. Затова се обръщаме към комисията и държавите членки да предприемат масови обществени кампании за информиране, за да можем да се борим срещу явлението, водещо до такъв рязък спад в вакцинирането. Някои НПО и някои ентусиасти са превърнали този въпрос в бизнес. Ние трябва да им се противопоставим от страна на държавите членки и комисията може да направи нещо. Благодаря. Господина Фронта има думата. Благодаря ви. Аз замествам господина Фронте. Споделям доста от нещата, които бяха казани вече, но има и такива, които не са мнения, които съвпадат с моето. За дифтерита, за полиото, всичко това е важно, но не във всички случаи е толкова наложително. Действително, сега сме изправени пред фалшиви новини. Има кампании за вакциниране, които са нелепи. Например, срещу треската по свинете или нещо от този сорт. Все пак нека да погледнем какви са данните. В а, Дания а, те са ясни. Имаме 5 милиона жители, 5 а, и повечето от хората, които умират, а, умират от други заболявания, не тези, които са подлежащи на вакциниране, включително и тютюнопушенето. Ние имаме доста други приоритети в здравеопазването, освен тези задължителни иммунизационни кампании. Да, е, има проблем с медиите, има проблем с фалшивите новини, всичко това е ясно. И това води до подкопаване на доверието. Ние трябва да вярваме на вакцините срещу туберкулозата и други заболявания. Не бива да се подаваме на кампании за дезинформация. за вируса папилома. Също може да се помисли. Необходимо е да пред... прилагаме повече предпазливост Да, трябва да имаме предвид, че има и конфликт на интереси в фармацевтичната индустрия и също в сектора на здравеопазването. Всичко това подкопава доверието на хората. Необходимо е да настояваме, че някои вакцини са изключително наложителни. Благодаря, госпожа Дорнано. Има думата. Благодаря, госпожо председател. След тази резолюция в европейския контекст като имаме предвид, че има поява на заболявания и като имаме предвид също колебанията в връзка с ваксините, включително моята страна. Необходимо е да има спазване на правомощията на Европейския съюз и държавите членки. Член 7 се отнася до прозрачността и доверието на гражданите в медикаментите. В член 12 се посочва, че циркулира невярна информация. Необходимо е също да отчитаме, че някои вакцини са твърде скъпи, въпреки че те са живото спасяващи. Има беженци, които навлизат на територията на Съюза и искам за това да ми разберете добре позицията вакцинирането масово за изкореняване на някои заболявания и избягване на епидемии може да а, спаси много хора. Например, а, като имаме предвид, че морбилите все още водят до смъртни случаи. Но все пак искам да се спазва суверенитета на моята страна. Подобряването на общественото здраве е в компетенциите по член 6 от договора за функциониране на Съюза. Комисията може само да оказва подкрепа, да координира, да допълва действията на държавите членки. Ето защо задължителните правни актове на комисията не могат да пренебрегват законодателството на държавите членки. В член 19 се посочва, че трябва да се отдаде предпочитание на хармонизиране на имунизационните календари в Европейския съюз. Това ми се струва трудно постижимо и аз ще внеса изменения в този смисъл. Благодаря. Thank you. Uh... И аз ви благодаря, господин Граматикакис. Πράγματι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ένα ιδιόμορφο κίνημα е, има едно а, е, движение срещу а, е, иммунизирането, а, което така вече поема, а, приема сериозни мащаби в Европейския съюз. Той е, е в резултат на фалшиви новини и проблема е сложен. Е, не може много просто да бъде контролирано е, това. Тук се намесват и политически аспекти, и някои деликатни моменти. Държавите членки не биха могли да постигнат особено много сами, т.е. трябва да действаме заедно на европейско ниво. Европейския парламент трябва, според мен, да излезе с ясно послание, към тези, които са е, против е, вакцинирането, защото е, има хора, които все още смятат, че земята е плоска, че не може да се лети на земята, но ето тези, тези които са вярвали това, сега е, са разобедени. Е, но е, разпространяват е, се слухове, че е, е, вакцините са вредни и така нататък. Сега няколко думи за вакцината срещу е, морбили. Много е сериозен проблем. Аз имам е, данни. Установено е, че 20 000 случая през 17 година са регистрирани в цяла Европа. 20 000 е, случая. В е, Гърция 1000, в е, някои от тях бяха, свършиха със смърт. Това са реални цифри и ако не реагираме сега, нещата ще станат още по-сложни. Може би е, трябва е, да е, се направи нещо и от Европейски център за превенция на заболяванията, някаква стратегия. Има вече, науката е напреднала много. Тези фалшиви новини трябва също да бъдат контрирани по всякакъв начин. Трябва да е, излезем, да из, разработим европейски програми, е, е които да се погрижат, чрез които да се, е, които да е, определят като целеви групи най-социално слабите. Разбира се, това е важно за здравето на обществото. Проблема не можем да решим изцяло, но поне можем да го ограничим в значителна степен. Благодаря. Госпожа Бонафе. Благодаря. Я ще тръгна от тревожните данни, които вече бяха цитирани. Присъстваме в Европа на спад на ваксините. Следователно се появяват сериозни заболявания, които мислехме, че сме премахнали, изкоренили. Днес в Европа се връща морбили и дори смърт от морбили. Благодаря на колегите, които представиха тази а, декларация, аз съм съгласна, нужен е план за действие на Съюза. Първо, за да се направи една по-хармонизирана програма за вакцинации в Европейския съюз и след това да се преборим с тези колебания пред вакцинирането. Това е много важна тема. Трябва да се борим и да заклеймяваме разпространяването на ненадежна информация и най-вече ненаучна информация, и след това политически партии също така много нелепо вземат позиция и водят дори предизборни кампании по този въпрос. Унези, които се страхуват от вакцинирането, казват, че това може да окаже въздействие върху здравете на техните деца. Трябва да ги информираме тези родители и да им дадем сигурност и контекстуално да им кажем, че когато не се вакцинира едно дете, това оказва въздействие върху общественото здраве и най-вече на най-незащитените лица в обществото. Благодаря. You know, Mr. Dem... И аз благодаря, господин Демес Макер. Yeah, uh, um... Благодаря, госпожо председател. Вакцинацията спасява човешки живот. Това е факт. Това е един от най-ефика... една от най-ефикасните мерки, което може да се предприеме. Но все повече хора се колебаят в държавите членки. Едно последно проучване показва, че във Франция 41% от респондентите не са съгласни с изказването, че ваксините са безопасни. Средната стойност е 13%. Това е много обезпокоително. То ще доведе до спад на вакцинациите, което пък ще има своите последствия. Ако погледнете доклада от януари 2018 година, там се казва, че от началото на 16 година има все повече огнища на морбили, което е довело до 49 смъртни случая в държавите членки. Обезпокоителен е този факт и затова нашата комисия трябва да се занимае с него. Вакцинацията е част от добрата превенция. Моят регион, Фландрия, се справя добре, що се отнася до ваксините, но трябва да сме бдителни. Ако необходимите ваксини не се прилагат, то тогава гражданите не изпълняват своите задължения като граждани. Колебанията у някои хора относно ваксините трябва да бъдат преборени. Трябва да направим така, че точната и коректна информация да стига до хората. Трябва да ги информираме. Това е изключително важно. Така че аз напълно подкрепям тази резолюция. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия генерален директор на Генерална дирекция Здраве. Благодаря, уважаеми депутати, дами и господа. Искам на първо място да благодаря на Европейския парламент за това, че дава на Европейската комисия възможност да коментира този проект. Ще бъда кратък, тъй като аз не мисля, че има по-своевременна инициатива, по-точна инициатива на Европейския парламент от тази за преборването с колебанията около вакцинирането. Много ясни и твърди а, изявления бяха направени от госпожа Зомер и госпожа Джентиле, както и другите. Нека цитирам а, едни цифри, които са поразяващи. Появява се вече и дребна, извинете, и едра шарка, о, и през 20 век между 300 и 500 милиона души са умрели от едра шарка. Последно през 70-те години една индийка. Ако има по-добро доказателство за ефикасността, що се отнася до човешкото здраве от ваксините, то тогава не знам какво да кажа. Както е казано, в Европа, най-вече в Европа, се забелязва увеличаване на колебенията около вакцинирането и намаляване на покритието на вакцините. Само две държави членки на Европейския съюз са постигнали препоръчителните нива а, на вакцинация от СЗО. Европейската комисия смята, че инициативата и съдържанието на това предложение са много уместни. И накрая Както знаете, колебанията около ваксините и покритието на ваксините бяха посочени от председателя Юнкер последното му изявление за състоянието на Съюза. Работим интензивно, дори преди това, за да можем, докато комисията излезе с твоето предложение, вече да сме се консултирали с всички парламента първо, на първо място, но и основните заинтересовани страни посредством публични консултации. Те трябва да приключат на 15 март. В същото време аз лично и колеги провеждаме срещи с заинтересовани страни, е, от асоциации на медицинските сестри, на фармацевтите и така нататък. Срещаме се с СЗО, срещнахме се и с Vaccines Europe. Така че, когато излезем с инициативата, ние вече ще сме се справили с проблема из основи. Бе повдигнат въпроса от някои от ораторите – и то ще се повдига и за напред. Важен е въпросът за ваксините, тъй като това е заразно заболяване и за това добавената стойност на европейско ниво е неоспорима. Също така е важно, че държавите членки са компетентни за това как организират здравеопазването си и цените на лекарствата, включително на ваксините, са национална компетентност. Затова е важна и тази инициатива на Европейския парламент. Би било иллюзорно да мислим, че такъв сериозен проблем като вакцинирането и колебанията могат да бъдат преборени само от Европейската комисия или само от европейските институции. Това трябва да е едно съвместно усилие с държавите от членки, заинтересованите страни, институциите и комисията. Европейската комисия обещава да работи активно в тази посока. Възнамеряваме през април тази година да излезем с план и да се излезе с препоръка на съвета, подкрепена от инициатива на комисията. Ще включим заинтересованите страни, държавите членки. Госпожа Донано спомена, че е нужно да се зачитат компетентностите на държавите членки, но да има и резултати за гражданите. Благодаря. Thank you. Uh... И аз благодаря. Приключваме тази точка от дневния ред. 30 януари, 11 часа е крайния срок за подаване на изменения. Следващата точка от дневния ред е доклад към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите, настоящо състояние и бъдещи предизвикателства. Ще дам думата на докладчика господин Гамбус. И muchas gracias, Президента. Благодаря ви, госпожо председател. В това становище се говори за европейския сектор на аквакултурите и двете предизвикателства пред него устойчивостта, т.е. екологичната устойчивост на този сектор, както и информация за ползата от потреблението на такива продукти в ежедневието ни – за ресурсите има все по-голям риболов в Европа и по света. В Европейския съюз потребяваме много риба. 60% идва от трети страни, докато нашите продукти на аквакултурата са само 10% от потреблението ни. Има много потенциал според нас. Има възможност за растеж. Аквакултурата в Европейския съюз е водеща, що се отнася до устойчивост и качество. Тъй като сме лидери в тези сфери, ние трябва да споделим своя опит с съседни страни, да подобрим техните практики и те да станат по-конкурентоспособни. Трябва да анализираме как може да помогнем на рибарите, на риболовците, на предприемачите да опазват стандартите за околна среда и устойчивост. Това е част и от риболовната политика. Потребителите трябва да се информират, че потреблението на местна риба помага по посока устойчивост. Така ще запазим и стотици работни места в нашите рибарски общности. Разликите между рибните продукти от ЕС и трети страни, що се отнася до качество, стандарти за околна среда, са големи. Това е вярно и за стандартите за хуманно отношение към животните. Потребителите трябва да са запознати с това, за да получат и повече информация. Според мен те не знаят достатъчно. Трябва да идентифицираме видовете, происхода. Това трябва да се прави и за замразената риба. Нужна е информационна кампания на европейско ниво. Искам да ви припомня, че идния четвъртък ще отбелязва една година от кризата Панга, когато супермаркети във Франция, Белгия получиха информация, че продукти, които се продават там, водат до безпокойства за околната среда и здравето и няма полза от тях, т.е. чисто хранителната им стойност не е висока. Нужни са условия за добра храна и потребление. Това е записано в проекта за становище. Ще работя с докладчиците в сянка с удоволствие за по-нататъчно усъвършенстване на текста ще отговори на въпроси. Сега давам думата на господин Дорма. Tak for det, og tak for øh, udkastet til rapporten her. Det, for os er det også vigtigt, at man øh, fokuserer på at få folk til. Благодаря за този доклад. Много важно е да подчертаем ползите от е, употреба на повече рибни продукти, които внасяме в голяма по си част от други страни, от Феройските острови, от Исландия. Ние трябва да се сътрудничам с тези страни. Често оказваме натиска върху доставчиците, например като Русия, но а, има известни проблеми. Мисля, че трябва да имаме високи изисквания. но вносители като Русия трябва да се съобразяват с нашите изисквания. Освен това, фермите за отглеждане а, по изкуствен начин на, на риби не трябва да замърсяват околната среда. не трябва да се използват и антибиотици, освен когато е наложително. Госпожа Мюлер. Много благодаря за доклада. Има някои изменения, които могат да бъдат полезни според мен. Смятам, че трябва да се направи разграничение между все по-голямото производство на продукти от аквакултура и системите, които се използват. Тоест, искаме само да увеличим тонажа или искаме да създадем повече работни места. Според мен това е важно за нас. В Норвегия има голям успех тъй като там има достатъчно пространство за всичко това, защото политическата среда допринася. Получават се указания от научни институти, които се дават на обикновените ферми. След Брексит аквакултурата ще бъде ограничена само до зони в Средиземноморието. Там температурата на водата е различна, дълбочината е различна. Всичко това трябва да се вземе предвид. Ние сме за това всичко да бъде изяснено на потребителя рибата трябва да бъде произвеждана регионално и потребявана регионално. Що се отнася до сладките води, има много рибни видове при, в моя район и много фирми се занимават с тях. Има кръгова економика дори. И това трябва да се вземе предвид. Нужно е да се види връзката с фермите. Така че, когато става дума за производство, проблематичното всъщност са кормораните, видрите и други такива, трябва да се разгледат и те, тъй като те са естествени хищници за рибата. Благодаря, госпожа Бойлан. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за работата по становището до момента. Радвам се, че фокусът е не само върху устойчивостта на сектора, но и върху защитата на околната среда и безопасността на храните. Знаем, че еквакултурата се разраства много бързо и индустрията иска да се възползва от този ръст, но не трябва да го прави а, за сметка на качеството на храната, която потребяваме или околната среда. Затова призовавам за, призовавам за европейска кампания към потребителите, за да видят те наистина качествена ли е храната, която закупуват. Що се отнася до измененията, които ще подадем, ще направя изменения, свързани с консултации с общностите преди създаването на аквакултурни проекти. В моята страна Ирландия положението е много сериозно. Има многонационални дружества, които разработват проекти около крайбрежието, без да въвличат местната общност, като например в Донегол. Трябва да има много строги правила, за издаването на лиценз за ОПЕ за експлоатация, за да не бъдат експлоатирани аквакултурите от големи дружества. Не трябва да се разрушава също така красотата на крайбрежието. Съм еколог и знам, че околната среда може да бъде обект на замърсяване, да бъдат заплашени видове. Всичко зависи от конкретната аквакултура, разбира се. Има някои по меки, т.е. не замърсяват толкова, други замърсяват повече, като например аквакултура за отглеждане на сьомга. В Ирландия има доста такива ферми за сьомга, и поради присъствието на тези ферми са нарушени популациите на други видове. Затова е нужно да има ограничаване на разпространението на аквакултурите. Ще подам изменение, за да се ограничи въздействието върху морския живот, крайбрежните зони и инвазивните видове и какво правят те с естествено пребиваващите в района видове. Now, Mrs. Eckstorm, sorry. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата по проекта становището. Много е важен въпросът е, и аз се радвам, че имах възможност да работя по нея. Първо, не сме напълно съгласни с параграф 1 в проекто мнението, където се казва, че е, Европейския съюз трябва да засили производството си в аквакултурите Учитайки е, факторите устойчивост, и екологичните фактори. Е, смятаме, че е, създаването, е, производството на безопасна и полезна храна трябва да е приоритет освен това се казва, че това е необходимост за, за да се отгори нуждите за отриба от националната, от европейските граждани. Също време обаче се използва рибно брашно от морската риба за храна в аквакултурите. Смятам, че Европейски съюз трябва да, да работи за отговор на глобална търговия, включително да има разпоредби за високи стандарти, екологични стандарти в рамките на търговски споразумения споразумение с други страни по отношение на аквакултурата е, трябва да се е, включат мерки, е, така че аквакултурата да, бъде, да бъдат устойчиви. Ще спомена няколко неща. Е, да има устой, да е устойчив източник на е, е, риба, да минимизира отрицателния ефект върху биоразнообразието и да се намали въздействието на химически препарати. По фуражите, аквакултурната, аквакултури, индустрията аквакултури трябва да постави ясни изисквания по отношение на рибното масло и брашно. Без това няма да е екологично устойчиво това производство. Да се въведат най-добрите е, технологии е, също е изискване. Трябва да се провери, е, да, да, се, да има инструменти за проследяемост. Въздействието върху аква, видовете, които се отглеждат по аквакултура, трябва да са подчинени на нуждата да се разбира какви са е, ключовите естествени черти на тези видове. Да се трябва да се наложат стриктни изисквания за, и условия за крайбрежните е, райони е, при, е, лагуни и рибарници също трябва да, се, да бъдат подложени на, подчинени на стриктни условия. Трябва да използваме тази възможност да направим съществуващата аквакултура наистина устойчива. Има и системи за рециркулиращ, е, с рециркулираща вода. Е, е, тези аквакултури, аква, това производство е добро, но си остава проблемът с фуражи, с храната, който, ако не бъде решен, не може да има устойчивост. Според моята група, тук технически е, химикали и антибиотици трябва да бъдат избегнати в аквакултурите и да се намерят е, е, техни еквиваленти безопасни. Това трябва да бъде направено, за да бъде аквакултурата отрасъл, който приоритизира гореспоменатите неща и засилва производството, но не обратното. Господин Райнеман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да реагирам на казаното. Преди около година комисаря Вела е, попита механизма за консултантски механизъм за това как можем да е, развиваме това производство устойчиво. Групата отговори като посочи не само а, продължаващото а, развитие на аквакултурата, но каза, че това е най-устойчивият начин да се произвежда повече морска храна а, и да отговаря на нарастващите нужди на поколението. А, като съответно опазваме океаните за бъдеще поколение. Това е водеща е, принципи в нашата политика. А, аквакултурата трябва да е, е от високо качество. Ние е, имаме най-високи стандарти в цял свят. Работим с държавите членки и с заинтересованите страни за преодоляване бариерите, които пречат е, на разрастването на този отрасъл, като например лицензиране, процедури, бюрократични пречки, морското пространствено планиране, а именно да се види къде да се изгради ферма, къде е най-добре, каква е гаранция за инвеститори секторите, да се е, предоставят е, конкурентност, е, равнопоставеност във връзка с вноса. Тази политика включва и аквакултурите в, в сладководни басейни. Добрата новина е, че след години стагнация сега има растеж. Свидетели сме на растеж между 12 и 15 години, от 4, с 4% обем и 8% е, като стойност. Производство на аквакултури стигна най-високото си производство 3,5 е, е, милиона тона. Има държавите членки са приели закони конкретно за аквакултурата, особено по отношение лицензирането, планове за морско планиране, имат специфични, специални структури и организации, които отговарят за екологичния аспект на това производство производство. Нуждата е, Спомня се тук, че трябва да се е, водят кампании. Да, имаме е, от редица години. Е, това е една кампания, която е, е специфично предназначена за отдални държави членки. След такава кампания тази година Ирландия и, и Харватия ще е, поемат водеща роля в тази кампания, но работа на ниво държава член не е достатъчно. Следващата седмица през петък организираме семинар в Комитет на регионите, заедно, съвместно с Комитет на регионите, е, за е, да наблегнем на ролята, която регионите играят в аквакултурите. Е, в местната, е, местния фактор е много важен. Да се е, приближи аквакултурата до местното население. Имаме много добри примери, е, където морския рибарски фонд помага на местните, местното население. Миналия ноември се проведе такъв семинар за аквакултура за първ път в Германия. Е, е, близо до град, който има такава интегрална е, система и отглежда риба по изкуствен начин от десетилетия. Това е една система, която искаме да насърчаваме. Накрая нужни са инвестиции, иноваторство. Стана дума за затворените вериги. Ние подпомагаме с научни изследвания и с пряко финансиране е, всякакви новаторски е, е, подходи в производството на морски дарове. Другите фактори са устойчивост. Тези затворни вериги всъщност използват по-економично води. Особено важни са за райони с оскъдни водни ресурси трябва да мислим не само за риби, е, молюски, е, миди, но е, за водорасли, микро и макро алги. И би трябвало да помислим как да развием и този сектор и как да го интегрираме по-добре в така наречената синя економика. Е, след това платформата за инвестиции в синята економика е също важна с цел да се привлекат повече инвестиции в този отрасъл. Е, ще спра до тук. Gambus, Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика господин Габус да заключи. Бих искал да благодаря на всички за направените изказвания. Мисля, че намерихме а, общ знаменател, мога да обобща последния начин, че въпросът действително е много важен и трябва да фокусираме вниманието върху политиката в сферата на аквакултурата, която да е от полза за местните общности. Политиката в сферата на аквакултурата трябва да е, е обвързана с устойчивостта и гарантирането на високо качество с идеята за кръговата економика, с местното производство, връзките с местното самоуправление. Много неща вече бяха казани за увеличаването на производството да има сертифициране, но ние трябва да гарантираме устойчивостта на производителите и най-важното е да се намери верния баланс. Аквакултурата в в сладководни ферми е на лице. Има такова производство. Някои забравят за това. Така че трябва да имаме предвид и другите видове производства, не само тези, които съществуват при нас на местно ниво. Искам да благодаря на всички за изказванията. Искам отново да подчертая, че за мен ще е удоволствие да работя с вас и по измененията. Крайният срок за изменения е 1 януари, февруари, 11 часа. Следваща точка от дневния ред, но преди това искам да напомня, че тук в 11.15 ще бъде министъра на здравеопазването на България. И така, следващата точка, която ще разгледаме е прилагане в ЕСА на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 година. Докладчик е госпожа Марейта Магинес. Имате думата. Да, благодаря ви. Моят а, доклад е много кратък. Ние знаем, че се нуждаем от ново поколение млади фермери, и да видим по какъв начин може да се увеличи броя на тези млади фермери, как да можем да отговорим по-добре на техните потребности, да разполагат с нужните умения за опазване на околната среда, за устойчиво селско стопанство. За това особено внимание се обръща на обучението. В петия параграф се говори за нуждата от съгласуваност между европейското измерение и това, което могат да направят държавите членки, за да може да се гарантира обновяването на поколенията и унаследяването на фермите. В последния параграф се говори за един цялостен, всеобхватен подход, за да се гарантира достъпа на младите фермери до земя, както и до финансиране, до консултантски услуги, освен това, те а, трябва да могат а, да имат достъп и до услугите, от които се ползват а, техните връзници, живеещи в а, градовете, като, например, а, новите високоскоростни широколентови мрежи и прочие. И така, зная, че това е приоритет за комисията, това е приоритетен въпрос и за държавите членки. Очаквам е, да чуя сега коментарите на колегите. Благодаря ви много. Госпожа Джентиле има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Тремата, която обсъждаме, е изключително важна, ако се замислим за една Европа, която иска да расте, иска да се развива по един устойчив начин, но и по един приобщаващ начин. Темата за новите поколения в земеделските райони. Тази култура на земеделско предприемачество е много важна. Хиляди млади биха могли да намерят в този контекст нов професионален и економически живот. И една възможност да реализират собствения си проект за щастлив живот и автономия. Европа може около тази идея, около тази необходимост да създаде пътища за професионализация, за придобиване на компетентности в сферата на земеделието. Земеделието става все по-технологично и все по-новаторско. Земеделецът не е вече стария от едно време. Това е компетентен земеделец, професионалист, един менеджер на своето предприятие. Така че ОСП трябва да се преориентира, както и вече го прави, с измененията от омнибуса. Трябва да се улеснят достъпите за пред... до предоставане на кредит, до обучение, да се предвидят инструменти които да преодолеят колебанията и кризите на пазара, които регистрираме. Сега е моментът около новите компетентности и новите действащи лица да създадем кредитни инструменти за улесняване на закупуването в една модерна визия. Не трябва да се повтарят противоречията от миналото. Трябва да имаме модерна визия. Хората да работят заедно, които да се конкурират на вътрешния и външния пазар. Благодаря. Благодаря, господин Дорман. Има думата. Благодаря, госпожо Магинеса. Благодаря ви за проектостановището. Има все по-голямо разминаване между градовете и селата. Ако искаме да има сплотеност на обществото, трябва да се потърси баланс. По какъв начин? Трябва да се гарантира, че селските райони бъдещите фермери няма да бъдат е, изкушени да напуснат селото и да се преместят в града. Затова аз е, съм съгласен с вас, че трябва да се използват нови технологии в селското стопанство. Младото поколение все повече ползва такива технологии. Благодарение на е, информатиката трябва да се модернизира селското стопанство. Трябва да се гарантира бъдещето на фермерите, които живеят в селските райони или в градовете. Те трябва да знаят, че околната среда е, е нещо изключително важно, но а, трябва също, наред с това, да им се гарантира и достъп а, до високоскоростен интернет. Трябва да има общи правила на играта за държавите членки, за да няма допълнителни проблеми, които да осложняват допълнително ситуацията. Госпожа Мюлер има думата. Наистина, е, е, в Германия процента е 6,5 на е, възрастните фермери. Това, са, това е сериозна причина. Е, е, от една страна е, трябва да има... Е, в Германия този процент е, на млади фермери е нараснал това, причината за това е, е, е благоприятните кредити, е, които организирахме за млади хора. Важно е новото поколение да излезе с нови идеи, предложения и по този начин да допринася за развитие на селското стопанство, да води по нов начин фермите. Е, защото е, някои стари ферми наистина е, маркират загуби и отрицателни резултати. Би трябвало да подкрепим във всички случаи обучението, образованието и подпомагането на младите фермени е, да направим привлекателна професията, е, би трябвало да работим и по приемането е, от страна на обществено, общество, обществото на този, тази професия. Трябва да градим един положителен имидж на, на, този вид работа. Аз подкрепям доклада. Благодаря, Марик, за твоето представене и съответно ще внеса изменения. Благодаря. Господин Хаусли. Благодаря на госпожа Магинес. Е, е, всъщност, е, наистина трябва да предложим перспектива на младите фермери, тъй като за, за да могат те от доходите от селско стопанство да преживяват. Да, особено в малките предприятия трябва да им дадем перспективи е, и е, не само чрез е, еднократни финансови помощи, а да им дадем дългосрочна перспектива. Тези хора, фермерството трябва да бъде начин на живот за тях, препитание, да осигурява препитанието на семейството им. ако искаме да се увеличи броя на младите фермери в бъдеще, трябва да наблегнем особено на е, обучението. Е, трябва наистина да заложим повече на устойчивостта, на екологичното земеделие, е, на маркетинга. Раб Прекалено много внимание се обръща на, на производителността на този отрасъл, не се мисли за перспективата пред младите. Е, най-важният въпрос, свързан с тази тема, е достъпа до земя. Е, цените е, на земята са високи, но обработаемата земя, арендата също и така че достъпа до земя наистина е най-сериозният въпрос. И е, друго, е, не трябва да поставяме една стриктна е, възрастова граница. Трябва да дадем възможност на всички селски стопани, е, дори такива на 54 годишна възраст, да могат да започнат ферми. Не би трябвало да теглим черта, защото селско стопанство може само да спечели от това ще дам съответните е, изменения по тази толкова важна тема. Благодаря. Сега давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. От Европейската комисия ние приветстваме доклада както и приноса на вашата комисия към окончателния доклад, който се изготвя от Комисията по селското стопанство Агри. Както знаете, може би на 29 ноември комисията излезе с съобщение за храните и селското стопанство, където се набляга на важността от обновяването на поколенията. Комисария Хоген многократно повтори че обновяването на поколенията, обръщането на внимание на младите фермери ще бъде в центъра на вниманието в следващата ОСП. Искам да обърна внимание на един важен момент от съобщението, а именно, че преходът към по-устойчива, съвременна система на селско стопанство зависи от хората, които работят там. Тези хора трябва да могат да освояват нови знания, да могат да освояват новите достижения за усъвременяване на сълскостопанските модели и да привличаме повече млади хора в селското стопанство. Доказателствата показват, че младите земеделски стопани са по-заинтересовани от внедряването на нови технологии, прилагат по-екологосъобразни методи на производство. Затова считаме за много добре, че вашата комисия обръща внимание на аспектите, които са засегнати в становището. Искам да се спра конкретно първо на това, че в съвременната ОСП вече има доста инструменти в подкрепа на младите фермери. Има консенсус, е, че тези инструменти трябва да бъдат е, по-ефикасни. Това е ясно е посочено в нашето съобщение. И ние също очакваме и идеи от Европейския парламент тези инструменти да станат е, още по-ефикасни и да бъдат адаптирани към нуждите на младите хора. Нещо друго, което много добре е отразено в вашето становище, както и в нашето съобщение, е, че въпреки всички усилия, които можем да положим на европейско ниво, следва да имаме предвид, че важните елементи, които засягат установяването на младите фермери, зависят от държавите членки. Например, като управлението на земите, данъчното облагане, териториалното планиране, унаследяването и прочие, всичко това са пречки, които се вземат на национално или регионално равнище. Затова ние приветстваме предложението на Европейският парламент, което съответства на принципа, заложен в нашето съобщение, че трябва да се положат повече усилия за по-голяма съгласуваност между това, което се прави на равнище Европейския съюз и на национално равнище. Считаме, че общият подход който предлагаме за бъдещата ОСП, е да имаме една по-целенасочена система за подкрепа на съскостопанските производители, като създадем условия държавите членки да адаптират своите политики към новите потребности. Мисля, че така може да се подпомогне обновяването на поколенията в селското стопанство и да се преодолеят пречките, които изпитват младите хора за навлизането в този отрасъл. Благодаря ви. Сега давам думата отново на госпожа Магинес. Благодаря на колегите за конструктивните им коментари по тази толкова важна тема. Що се отнася до казаното от господин Хаузинг, че се обръщат прекалено внимание на производството, а не на устойчивостта. Мисля, че в първия параграф на моето становище това е отразено, но можем да го подсилим, тъй като действително това е всичко, което желаем. Освен това, беше казано, че трябва да има повече видимост, повече видимост и за младите жени, за младите мъже. Защото когато говорим за млади фермери, повечето хора си мислят само за млади мъже. В Ирландия, например, има обединяване на жените в групи, насочени към това как да се гарантира тяхното бъдеще в селското стопанство. Комисията казва, че, комисия, че младите хора са по-склонни да възприемат нови а, технологии. Но трябва тук да подчертаем също, че и жените могат да внесат по-различна гледна точка. По въпроса а, за това, че има твърде негъвкава система за подпомагане на младите фермери, а, която се базира на конкретна възраст и мисля, че тук трябва да се обмислят по-добре нещата. Останалите ми коментари са свързани с бъдещето на общата сълскостопанска политика. Току-що бях на една техническа среща, свързана с съобщението на Европейската комисия и моля колегите да се запознаят много внимателно с тези въпроси, защото ми харесват насоките. Сега разбирам повече какво означава това да се насочи вниманието не като към спазването, а към постигането на резултати, да бъде дадена възможност за положителен принос. В бъдеще трябва да се фокусираме повече върху младите хора, но, млад... но държавите членки трябва да имат а, възможност а, да избират каква степен да ги подпомагат, дали повече, дали по-малко да видим какви трябва да бъдат инструментите на европейско ниво и какви инструменти ще са необходими на национално. На първи, до 1 февруари 11 часа можете да внасяте изменения. Мисля, че нашето становище е много важно а, към доклада на комисията Агри. В скоро време ще проведем заседание на докладчиците в Сянка. Крайният срок за внасяне на изменения е 1 февруари в 11 часа. Uh, uh, След няколко минути ще приветстваме с добре дошъл министъра на здравеопазването на България. <clears throat> Uh, Добър ден, господин министър. Добре дошли. Радваме се, че ще проведем дискусия с вас. Сега бих искала да ви дам думата. Заповядайте. Уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент. Благодаря за интереса към здравните приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. За мен е чест да представя програмата ни пред членовете на Европейския парламент – Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. България поема председателството на Съвета в ключов период за Европейския съюз. Какъв ще бъде обликът на бъдещия Европейския съюз е въпрос, чийто отговор зависи от дискусиите в предстоящите месеци. За да изберем правилния път, е необходимо анализ. Анализ на постиженията, на грешките, на пътят напред, който трябва да извървим заедно. За България е важно Европейския съюз да запази единството си, да запазим Европа обединена и силна. Нашето мото на председателството на съвета – Съединението прави силата. Нашия подход – консенсус, компромис и разбирателство. Ние сме за Европейски съюз, в който економическия ръст е основен инструмент за постигане на социално равенство и благоденствие за гражданите на всички държави членки. Ще работим за Европа на сигурността, стабилността и солидарността, гарантираща спокойствие на населението и на нашите съседи. Днес съм с вас, за да представя приоритетите в сектор здравеопазване и разбира се да отговоря на вашите въпроси. В идните месеци ще бъде дискутирано бъдещото финансиране на дейностите на Европейския съюз – и бъдещето на ключови области на сътрудничество. Вярвам, че Обединена Европа не може без ценности като здраве, образование, култура. Въпреки различията между системите на държавите членки, сътрудничеството на европейско ниво в тези области, без да са хармонизирани, носи ежегодно и ежедневно осезаеми ползи за гражданите на Европейския съюз. Кои са областите в здравеопазването, в които до момента Европейският съюз се ангажира с активни политически послания, инициативи и законодателство? На европейско ниво е създадена правна рамка за свободно движение на пациентите в цяла Европа. Директива 2011-24-ЕС за упражняване правата на пациентите при трансграничното здравеопазване – включително на базата на електронни решения. С активната подкрепа на Комисията е налице мрежа от високоспециализирани центрове за лечение, европейските референтни мрежи. Експертизата на всички национални лекарствени агенции, координирани от Европейската агенция по лекарствата, работи за пускането на пазара на иновативни лекарства с доказани качества – безопасност и ефективност и фармакологична бдителност, Регламент 726 до 2004 и цялата рамка от законодателство, директиви и регламенти, включително за педиатрични лекарства, за лекарства, сираци и така нататък. Имаме мащабна, детайлна регулация в сферата на пускането на пазара на лекарствени продукти клинични изпитания Регламент 536-2014, медицинските изделия и изделията за инвитро диагностиката Регламент 2017-745 и 2017-746. Налице е нормативна уредба, касаеща тъканите, органите и клетките, даряването на органи и трансплантациите. В рамките на вътрешния пазар – е налице възможност за свободно движение на медицински специалисти и пациенти и обмен на съответния опит. Изграден е механизъм за съвместна реакция на всички държави членки при контрола на заразните заболявания, трансгранични здравни заплахи. Тези механизми разчитат и ще продължават да разчитат на експертизата на национално ниво. Затова е изключително важно тази експертиза да бъде насърчавана и развивана във всички държави членки, да има комуникация и сътрудничество на европейско ниво и по този начин да бъде осигурено правилното функциониране на системите, касаещи здравето на гражданите. Редица документи и заключения на Съвета и резолюция на Европейския парламент – откроява значимостта на политиките, касаещи заразните и незаразните хронични болести, дейности в областта на превенцията на социално значими заболявания, като сърдечно-съдовите заболявания, диабет и други. Справянето с рискови фактори, като алкохол, тютюнопушене, нездравословна диета, изисква координиране на усилията на европейско ниво европейското законодателство, всички послания в заключение и препоръки на съвета, резолюциите на Европейския парламент дават тласък на инициативи на европейско и на национално ниво. Много важни са дискусиите на европейско ниво, възможността да уменяме опит и практики, да се учим един от други, чрез обединяване на експертизата и опита на държавите членки – от целия Европейски съюз, събрана на едно място за здравните модели и добрите практики. Важната роля за това сътрудничество има многогодишната програма за здраве, утвърдила се като полезен инструмент за финансиране на инициативи в сферата на здравоопазването. Изпълнението на всяка една инициатива и на всеки един закон, в това число европейски, изисква тези, които ще го прилагат, да са не просто част от процеса на изработването, а да имат водеща роля. Здравоопазването е една от областите, в които ролята на Европейския съюз за обикновените граждани е най-осезаема. В същото време Европа се стреми към все повече иновации и конкурентоспособност. Инициативите за здравоопазване на ниво Европейски съюз следва да са ръководени не само от стремежа за насърчаване на индустрията и иновациите, но и преди всичко за опазване здравето на хората. Какъвто и продукт да излиза на пазара – лекарства, храни и така нататък, трябва да сме наясно с въздействието му върху човешкото здраве. В противен случай рискуваме да загубим най-ценното – доверието на хората в системата. Нека припомня, че необходимостта от гарантиране на високо ниво на защита на здравето е изрично спомената в Договор за функциониране на Европейския съюз, член 114, при предприемането на инициативи в рамките на вътрешния пазар. Това задължение е вменено на всички ни – комисия, парламент, съвет. Именно това е контекстът, в рамките на който обмислихме и планирахме приоритетите ни в сферата на здравеопазването като председателство. С ясното съзнание за този контекст ще провеждаме и дискусиите през идните 6 месеца. В периода на председателството ще акцентираме върху две водещи политически теми – здравословното хранене при децата и нуждата от доказано ефективно лекарствено лечение и продукти на достъпна цена. Здравословното хранене при децата е важна за нас тема. Тема свързана с дебата за бъдещето на Европейския съюз. Бъдещето на конкурентноспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение. Акцентът от гледна точка на здравеопазването, начина на хранене при децата. Доказано е, че една от основните здравни детерминанти е храненето. Именно с нездравословната диета се обяснява бумът на хроничните болести в европейски и глобален мащаб. Предвиждаме дискусии относно отражението на начина на хранене и храните върху здравето, върху физическото и психическото развитие на децата. Ще говорим за нуждата от храни, които са не просто безопасни, а здравословни, за маркетинга на храните, предназначени за деца, за традиционните за Европа хранителни диети и нуждата от съхраняване на разнообразието. Здравето на децата е инвестиция в качеството и работоспособно население. Вярвам, че тази дискусия ще даде нужния тласък на здравната перспектива при дискусиите относно храни и хранене, включително в контекста на бъдещата обща селскостопанска политика. Успеха на политиките по превенция зависи от наличието на пазара и предлагането на храни, които са здравословни и достъпни. По този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да си подадат ръка. Планираме експертна конференция в София на 6 февруари и дискусия по заключение на съвета на 22 юни. Вторият ни приоритет е ориентиран към все по-актуална тема за лекарствените продукти. Акцентът за нас ефективност в двата и аспекта – ефективност като резултат от терапията и ефективност при използване на публичния ресурс. Европа е доказала, че действащата регулативна рамка подкрепи иновациите и в същото време гарантира безопасността на пациентите. Запазването на този баланс е от изключително значение за доверието на пациентите. Именно за това Здравната перспектива следва да бъде водеща дискусия, свързана с лекарствата. Недопустимо е пазарът и особено вътрешния пазар на Европейския съюз да е оправдание за проблемни и критични ситуации с лекарствата. Ще продължим и ще предложим дискусии по теми, касаещи осигуряването на качествено лечение чрез доказано ефективни терапии – както и за достъпността на лекарствените продукти. Отново, на базата на конференция на експертно ниво на 6 март в София и дискусия по време на неформалния съвет на здравните министри на 22 и 23 април. Вярвам, че това са теми, които вълнуват не само здравните министри, но и Европейския парламент. Като съзаконодател Предполагам, че парламентът проявява интерес към приоритетите на съвета в сферата на здравеопазването. Ще приоритизираме работата по единственото законодателно досие в сектор здравеопазване активно към момента изменението на регламента за ЕМА, регламент 726-2004. Вече са насрочени и първите дати за триалози с Европейския парламент, които дават много добри резултати. Първото проведено заседание с добри резултати, добро разбирателство и шанс да приключим положително дебата. Това донесе, това досие е част от така наречения ветеринарен пакет. Надявам се, че ще успеем да постигнем цялостен напредък и да намерим компромис с Европейския парламент. Комисията обяви, че вероятно ще има ново законодателно предложение в сферата на оценката на здравните технологии, както и инициатива относно ваксините. Ако това се случи, България ще представи предложението в съвета и ще започнат дискусиите и по тях. Бих искал обаче да отбележа, качеството на европейското законодателство е важно – затова апелирам към Вас, като участници в законодателния процес, да допринесете за съдържателна дискусия по конкретните предложения за разпоредби на базата на разписаното в текста. Провеждането на дискусии на базата на общи допускания не е приемлив подход. Трябва да се погледнат и, дискусиите на национално ниво. Реакциите на експертите от държавите. Оценката на въздействието върху националните здравни системи. В заключение, при всички дискусии за нас отправна точка ще бъде силна перспектива за европейското здравеопазване. Това са дискусии важни за бъдещето на Европейския съюз. Надявам се, че ще може да разчитаме на вашата подкрепа в предстоящите 6 месеца. Благодаря ви. Uh, Благодаря, господин министр, за това, че сте тук. Благодаря, за, че сте тук за дебата. Сега започвам с първия кръг въпроси. Давам думата господин Петър Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, за вашето изложение. Бих искал да обърна внимание на два въпроса, които споменахте във вашето уводни бележки които и да добавя още нещо важно. Първо, за ЕМА. Тази сутрин проведахме дискусия е, в парламента това е повод за голямо разразнение за това, че са, за начина по който съвета взе решение за седалището на агенцията. Сега не искам, е, без е, сериозна дискусия бе прията Амстердам, но е, сега е важно съвета да излезе с декларация, че такава процедура, в която се решава с жреби и такъв важен въпрос, парламента просто е осведомен постфактум, такава процедура да не се повтаря никога. Надявам се това да не се случи отново, но бихме искали наистина да знаем много точно и надявам се, че вашите сътрудници са следвали дискусията тази сутрин и са ви осведомили за това, че ние очакваме такава декларация, която трябва да бъде изготвена. Второ, оценка на здравните технологии тук е, бих искал да чуя по-силен ангажимент от вас. Предложението ще излезе следващата седмица на 31 ще бъде представено, както разбирам. Би било добре, ако председателство на съвета е, наистина е, започне конкретна работа по предложението. Нямаме е, окончателно единство по това. Първата работна група в началото на годината задава, но се надявам, че ще приключим. По ветеринарните медикаменти. Е, искам да ви е, подкрепя. Подкрепям е, това, че се опитвате да постигнете съгласие с парламента нещо, което е много важно и което съвета до сега е правил. Всъщност, помислете по този въпрос, ви моля, а именно в текста на комисията и на, на е, съвета се говори, че само антибиотици е, трябва да бъдат документирани и регистрирани, но е, в крайна сметка е, е, по-малко антибиотици трябва да, да се ограничи използване на антибиотици в ветеринарната медицина. Това не се съдържа в текста на съвета. В крайна сметка важно е да се какъвто и да е текста, да, смисъл е да се редуцира тяхното използване. И второ, е, колко често е, на различни места е, парламента е искал да се намери решение за новите субстанции. Ежеме... Седмично умират хора тези дни. Имах един гост, професор от една университетска клиника, който твърди, че всяка, ежеседмично умират хора, тъй като няма антибиотици, които са ефикасни, ефективни. Е, наистина е, трябва ни по-добра хигиена, трябват ни нови субстанции. Ето защо Европейската комисия трябва е, в краткосочен план да излезе с съответния законов акт. Парламента смята, че и това е в доклада по ветеринарната медицина. Моля, подкрепете ни в това наше искане. Трябва да се направи нещо, за да се предотврати фаталния край за все повече хора. Благодаря, госпожа Кабезон Руис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. На обяд точно в 12 часа имам друго заседание, така че за съжаление може би няма да чуя вашите отговори. Част от моя екип ще си ги отбележи обаче, тъй като бих искала да чуя вашите отговори. Напълно съм съгласна с вас, подкрепям приоритетите на българското председателство, изложени в документа а, за вашето председателство. Те са отлични. Спомена се ветеринарната медицина. Трябва обаче да мислим към ветеринарната медицина, гледайки през антимикробната резистентност или АМР. Може да се окаже по-голяма причина за смърт от рака дори тази резистентност. Трябва да гледаме сериозно на това. Като че ли обаче в съвета няма особено желание да се напредне по това досие. И се дава отпор на намаляване на използването на част от лекарствата. Моля ви, внимавайте с това, тъй като се оказва огромно въздействие върху човешките здраве. Добре е да има нови антибиотици, разбира се, но те трябва да бъдат използвани надлежно и разумно. На европейско ниво, но и по-широко от това, трябва да се ограничи използването на този тип а, а, лекарство в медикаментозните фуражи. След това децата и храненето. Отлично е, че това е приоритет за вашето преди вашето председателство. Бъдещето зависи от здравето на нашите деца, което в крайна сметка зависи от това какво ядат те. Трябва да се ограничат наситените, полунаситените, захарните напитки. Нужна е европейска стратегия за храненето при здравето. Говорихме за педиатрична медицина, и този въпрос е изключително важен, тъй като храненето оказва огромно въздействие върху дори конкурентоспособността на нашето общество. След това ефикасни лекарства, които да са по джоба на хората. Вие подчертахте един от проблемите и то е недостига. Имаме един доклад за достъпа до лекарства и в него споменаваме 81 член за, от, от директивата, която дава задължение за предоставяне на лекарства като публична услуга. Трябва да има надлежни доставки на лекарства. Това е задължение. Трябва да има достъп до лекарства, да, но трябва да се е, и работи, за да се разшири този достъп. Идната седмица се очаква и предложение на Европейската комисия. Предполагам, че то ще покрие част от въпросите, които повдигнахте вие. Трябва да се подобри качеството, ефикасността на лекарствата. Това е свързано с научно-изследователска дейност. Как е, можем да го постигнем? И как може устойчивостта да се свържи с здравеопазването? Гражданите трябва да имат достъп до лекарства, защото това е целта на предложението. Както каза и колегата Лиза преди мен, искаме едно добро предложение от съвета. И трябва да се постигнат целите, които сме си заложили. Не става въпрос само да се работи по-добре с съществуващите мрежи или координация на съществуващи стратегии. Не. Според мен трябва да се опитаме да постигнем целите си по въпроси като достъпа до лекарства. Благодаря. Следващи оратор. Благодаря. Благодаря, господин председател. И я в засаде Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се спра върху няколко конкретни въпроса. Антибиотичната резистентност този проблем става все по-сериозен, взема все по-сериозни размери в Европейския съюз. Една от най-големите опасности за е, общественото здраве. Европейският център е, за предотвратяване на заболяванията следи е, положението на нещата и докладите на този център говорят за кризна ситуация. Искам да попитам до каква степен българските, е, българското председателство е, ще е, третира проблема за антибиотичната резистентност като приоритет. Защото тук става дума не само за, животни, за хората, но и за животните. Може ли е, работата по е, е, ветеринарните лекарства да, да бъде приключена, защото антимикробната резистентност е ключов въпрос в същия контекст защитата на животните често се намесва като съображение тук, както във връзка с профилактиката, така и при терапията и лечението на болни животни. Има сигнали, също, че антибиотиците, въпреки е, забрана, е, антибиотици е, се използват като стимулатор на растежа, въпреки съществуващи забрани при животните. Въпрос е дискут се дискутира и е, бих искал да, да е, наблегна, е, че ние много държим работата по този въпрос да приключи в следващите месеци. И следващия въпрос. Има ли планове, намерение за проследяване на епидемиологично проследяване на случай? Е, когато е, е, бактериални зарази се третират с антибиотици. Благодаря. Няма да повтарям казаното от колегите. За групата на АЛД две неща са много важни. Първо, достъп до лекарства, това, което бе описано малко по-рано. Какво може да направи председателството, за да може Съюза да действа заедно да имаме по-добър достъп до лекарства и да направите нещо за бизнес модела. Може би може по-лесно да закупуваме необходимите лекарства, които са ни нужни. За нашата политическа група е изключително важно да се действа сега и то адекватно за антимикробната резистентност, АМР. Какви са конкретните планове да се справите с този проблем? Thank you. Now, Mrs. Госпожа Конечна има думата. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Господин министр, дами и господа, ние повтаряме същите въпроси, засягаме същите теми. Аз приветствам българското председателство. След година и половина на мълчание най-после се поставя въпроса за решаване на проблемите с медикаментите за ветеринарни нужди. Ние отдавна чакаме от страна на парламента съветът да предприеме действия. Надявам се, че българското председателство ще може да постигне значим напредък и да преминем към триалози и да приключим нещата поне от законодателна гледна точка. Радвам се, че споменахте това, господин министър. Регламентът за технологиите в медицината следващата седмица се очаква да излезе предложението. Бих искала България да погледне сериозно на този въпрос като председателство и да се опита да постигне максимален напредък за постигане на консенсус между държавите членки, за да се финализира този регламент до края на настоящата година. Това е изключително важен въпрос, отдавна говорим за него. Много важно е съветът да сътрудничи, да съдейства благодаря на българското председателство. Надявам се силно, че а, благодарение на неговите усилия ще можем да постигнем резултати. Да има истински консенсус между 27-те държави членки и в Европейския парламент да сме напълно наясно какво ще бъде бъдещето, какъв напредък да очакваме. След като излезе проекта за регламент, е, следващата седмица се надявам, че ще можете да изиграете е, ролята на важен участник и посредник, е, за да може да се финализира до края на тази година. Има още двама желаящи да се изкажат по моя списък. Госпожа Каденбах. Благодаря сърдечно за вашето представяне на приоритетите. Както вероятно забелязвате, една а, тема ни занимава особено а, много и това е антимикробната резистентност. Вече изказанията преди мен го показаха. Наистина би трябвало във вашето председателство да, да обърнете особено внимание на него. Вие го казахте. Сега съществуват две програми за действие на комисията. Втората програма за действие на комисията, съгласието е, е, да се задействат и е, програмите, плановете за действие на държавите членки. Но сега като изпълнение, като действие, нещата не функционират във всички държави членки и това ни застрашава с неизпълнение е, особено е, когато си помислим за е, заболяваните инфекциите. Всяка година има 37 000 преждевременни така, преждевременно умиращи хора поради инфекции и устойчивост на антибиотиците и а, е, смятам, че а, е, наистина все още а, е, не се прави достатъчно. А, Хубаво е с е, вашите колеги министри да говорите и за тази тема, защото е, този проблем може да намери решението си само ако се работи в тясно взаимодействие между, е, между министрите на, на здравеопазването и тези на селското стопанство, защото трябва да бъде да участва и сектора скотовътство, животновътство и така нататък. Сега ние като парламент е, би трябвало е, да приемем, е, казахте в доклада си, решенията и анализа на, на оценките на националните парламенти и националните органи. Принципа на субсидиарност го предполага, но трябва много ясно да се каже в кои области кой е компетентен и кои области трябва да има такова сътрудничество между Европейския съюз и националните националните органи. Е, тук европейската добавена стойност е е, е, е, е, е нещо, което е, се очаква да бъде по-видимо и по, вашето, по време на вашето председателство. здравословното хранене е също много важна тема, особено при децата. Но как си представяте вие в бъдеще е, действията и подхода по отношение на пестицидите. Тук в парламента се водиха много оживени дискусии за клифозат, например, е, и е, заплахата от е, този препарат, когато той се озове в хранителните продукти за хора. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Ковачев. Комисията по околна среда и обществено здраве Желая на вас и на целият екип успешна работа на българското председателство. Поради това, че не само аз, но и много от моите колеги, както госпожа Каденбах, за нас е много важен достъпа до качествена здравна услуга за всеки европейски гражданин. Затова един от моите въпроси е свързан с аспект за достъпа до лекарствени средства. Въпросът ми се отнася до така наречените сертификати за допълнителна закрила на лекарствените продукти, които пред е, предоставя удължаване с до пет години на срока на патентното право, за да се компенсира загубата на ефективна патентна закрила по време на процеса на получаване на регулаторно одобрение. Миналата година Европейската комисия публикува изследване, което разглежда какви са очакваните ефекти, ако се въведе изключение за производство на генерични лекарства от тези сертификати за допълнителна закрила. В периода между октомври и януари беше Проведено също така публична консултация по този въпрос. Надявам се, че Европейската комисия скоро ще направи предложение за целенасочени изменения на европейското законодателство. Както знаете, господин министър, цената на генеричните лекарства е много по-ниска от тези на оригиналните лекарства, които са защитени с патент. Въвеждането на подобно изключение за тяхното производство би позволило тези по-евтини лекарства да навлизат на пазара от първия ден след изтичането на патентната закрила на оригиналните лекарства, което ще доведе до намаляване на разходите на здравните системи вследствие на засилената конкуренция, но ще осигури и навременен достъп за пациентите до съответното лечение. Какви действия може да предприеме българското председателство по отношение на това е улеснено и бързо целенасочено въвеждане на изключенията от сертификата за допълнителна закрила. Още веднъж желая успех на вас и на българското председателство в тази нелека задача на европейско ниво да имаме по-добър достъп за всички европейски граждани до качествено здравеопазване. Thank you, Minister. Uh, I will be the last uh, speaker. Това беше последния оратор. Виждам, че приоритет на вашето председателство включва здравето на децата, че ще направите конференция също така идния месец за храненето на децата. Както знаете, затластяването е един от проблемите. Има план за действие. Е, трябва да се намали това затластяване до 2020 година. Времето тече. Планът за действие също цели да ограничи рекламата на недобра храна за децата и да се насърчава доброто охранене в училищата. Как ще допринесе вашето председателство за постигане на тази цел? По време на триалозите, по време на обсъждането на директивата за аудиовизуалните и медийните услуги, ще подкрепите ли силни правни мерки да се ограничи рекламата на храна, която не е добра за децата? Давам ви думата за отговор. Thank you. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Първо искам да благодаря за подкрепата, която днес оказахте след моето изложение на приоритетите на българското председателство. Нека се спра първо в е, началото искам да кажа, че бяха поставени много, доста въпроси. Някои от тях е, се повтарят, някои от тях се допълват. Ще се опитам моя отговор да е, обобщи всичките тези въпроси и разбира се всеки да намери отговора, който търси от моето изложение. Първо ще започна с, на първо място ще се спра на въпроса относно процедурата по релокация на Европейската агенция по лекарствата. Действително, последица от приетото решение на заседанието на съвета в формат Общи въпроси на 20 ноември 2017 година, на 29 ноември Комисията представи предложение за изменение на регламент 726-2004, касаещо релокацията на седалището на ЕМА от Лондон в Амстердам. Предстои Европейския парламент изрази позицията си. Съветът се надява на бързо приключване. Това е изключително важно предвид осигуряването на непрекъснатостта на действието и на дейността на агенцията. Ще предам вашето послание. По отношение на оценката на здравните технологии Българското председателство е информирано за плановете на комисията да представи законодателно предложение относно оценката на здравните технологии. Към момента това предложение не е на лице, а когато става въпрос за законодателство, трябва да бъдем прецизни. Във връзка с намеренията за законодателно предложение все още има редица неясни въпроси, включително относно съдържанието, обвързващ ефект, както и окончателната дата, на която то ще бъде публикувано. Европейският парламент е взел отношение към темата оценка на здравните технологии с резолюцията си от 2017 година относно възможността за подобряване достъпа до лекарства. Съветът също е заявил нуждата от доброволно сътрудничество между държавите членки в своите заключения – в случай, че предложението на комисията бъде публикувано, българското председателство ще го представи своевременно в подготвителните органи към съвета. Като честен посредник, нашият подход ще бъде да осигурим достатъчно време за държавите членки да се запознаят с предложението и да приемат своите национални позиции. Напредък по едно досие в съвета се определя от наличието на политически чувствителни въпроси в него. Не може да прогнозираме позицията на държавите и в крайен резултат без яснота по окончателния текст. По принцип, по отношение на законодателството, по време на българското председателство ще дадем приоритет на досиета, които имат добри шансове за финализиране. Нашият приоритет в областта на лекарствените продукти е да приключим преговорите с Европейския парламент по ветеринарния пакет. По отношение изменението на Регламент 726-2004 Що се отнася до ветеринарно-медицинския пакет, от гледна точка на здравеопазването работим по едно досие за изменение в регламент 726. Това е регламента за създаване на Европейската агенция за лекарства ЕМА и на централизираната процедура за разрешенията за търговия. Със задоволство мога да съобща, че първата неофициална тристранна среща, която се състоя на 23 януари, мина в много конструктивен дух – между Съвета и Европейския парламент е налице съгласие по някои ключови разпоредби, например приемането на таксите заема с обикновена законодателна процедура. Ще търсим компромис и по останалите изменения. Нашата оценка показва, че това досие има добри шансове да бъде финализирано в скоро време. В рамките на пакета има много важни теми. Действително, анти микробната резистентност е важна тема. Вярваме, че съзаконодателите са еднакво заинтересовани да се намери работещо решение в интерес на здравето. Надявам се това да се случи и с целия пакет. По отношение на антимикробната резистентност. Антимикробната резистентност е призната, призната като важна тема на равнище Европейски съюз. Това е сериозно предизвикателство за здравето, което налага сътрудничество на европейско ниво. Европейският парламент още през 2015 година е приел резолюция относно по-безопасно здравно обслужване в Европа, подобряване на безопасността на пациентите и борба с антимикробната резистентност. През 2016 година Съветът прие заключения относно следващите стъпки в рамките на подход Едно здраве. Европейският план за действие Едно здраве срещу антимикробната резистентност, прият от Комисията през юни 2017 година, ще способства за изпълнението на национално ниво. Всяка държава членка отдава на мерките за изпълнение приоритет в степен, съобразена с специфичните за нея обстоятелства. България е предприела действия и инвестира усилия в тази посока инвестира усилия в изготвянето и прилагането на национален план за антимикробна резистентност. Що се отнася до законодателни решения на ниво Европейски съюз, в рамките на ветеринарния пакет има важни аспекти, засягащи въпроса за антимикробната резистентност. Като председателство ще работи в посока на решение на основата на подхода «Едно здраве». Това е доклад на ЕМА, събиране на данни за продажба и употреба. По въпроса за здравословното хранене на децата. Една от ключовите хоризонтални теми на българското председателство е темата за младите хора и децата – най-добрата инвестиция в бъдещето на Европа е по-доброто здраве на хората. Здравите лица означават благосъстояние, продуктивно европейско население и работна сила в добро здраве. Темата е важна и е свързана с редици инициативи на предходни председателства и прияти заключения на съвета по свързани теми, например по време на гръцкото, холандското, малтийското председателство. Приветстваме това, че и Европейският парламент третира приоритетно темата във връзка с приетия план за действие по затластяването на децата. Все пак, дали правим достатъчно, за да осигурим здравословен начин на живот и здравословно хранене? От здравна гледна точка има какво още да се направи. Храненето е един от основните определящи здравето фактори – бумът на хроничните заболявания следствие и от съвременния начин на хранене. Ето защо за нас един важен аспект е поставянето на акцент върху здравната гледна точка, върху действително прилагането на подхода, подхода здраве във всички политики. Храненето и качествените хранителни продукти следва преди всичко да способстват за здравословен начин на живот, да бъдат елемент от политиката по профилактика. Въпросът за храната може да бъде разглеждан от няколко гледни точки. В контекста на възможностите за заетост, търговия, защита на околната среда, научни изследвания, всички те са важни, но трябва винаги да имаме предвид въздействието върху човешкото здраве. Здравето трябва да бъде на първо място – ще започнем дискусия относно нуждата от храни, които са не само безопасни, но и здравословни, относно производство, водено от нуждата от здравословни храни, а не просто потребление, което следва предлагането. Относно последиците от маркетинга на храни, предназначени за деца. Относно ролята на традиционните хранителни модели в Европа, тяхното влияние върху здравето, както и необходимостта да се запази многообразието на храните в Европейския съюз. Децата са най-уязвимата група потребители, които не са в състояние да направят здравословния избор. Поради това в рамките на този приоритет здравословно хранене за децата планираме подготвителна конференция на експертно равнище, която да се проведе на 6 февруари в София както и заключения на съвета. По тази тема здравоопазването и земеделието е важно отново да си подадат ръка. Вярвам, че е възможен политически консенсус по този въпрос. Нашата цел е решението да бъде търсено съвместно между секторите здравеопазване и земеделие на ниво Европейски съюз и на национално ниво като производителите отчитат все повече нуждата от предоставянето на пазара на здравословни храни. Това е в синхрон и с провежданата в момента ревизия на общата селскостопанска политика, насочена към отчитане и на здравните аспекти. По отношение достъпа на лекарства. Ще се опитам да отговоря на поставените въпроси в областта на лекарствата комплексна тема, тема, която е сред приоритетите на българското председателство. Един от приоритетите на българското председателство е въпросът за ефективността на лекарствата, която както от гледна точка на терапевтичната полза, така и от гледна точка на разходите и устойчивостта на здравните системи. Въпросите, свързани с недостига на лекарства поради икономически причини и достъпност на цените, включително паралелния износ, са ключови аспекти в тази дискусия. Важен аспект от този дебат е въздействието върху бюджета на държавите членки. Дискусии, свързани с темата, са провеждани по време на различни председателства на съвета – Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия, Малта. Важен принос в този дебат имат и дискусиите в Европейския парламент отразени в резолюция от 2017 година за подобряване на достъпа до лекарства. Цените на лекарствените продукти, терапевтичният ефект от тяхното приложение и економическото състояние на държавите членки следва да се имат предвид винаги, когато говорим за достъп. Бихме искали тези дискусии да продължат да бъдат на дневен ред в съвета в търсене на възможните решения. Нека се спра на няколко ключови теми в тази сфера. Недостигът на лекарства е едно от предизвикателство пред държавите членки. Продължава дискусията по проблемите, свързани с паралелни износ и предизвикателствата пред държавите членки. Лекарствата не са обикновена стока. За да намерим решение е нужен дебат. Във връзка с това, отделно от дискусиите на европейско ниво, България предприе мерки, свързани с проследяване недостига на лекарствените продукти, изграждане на електронна система, която да проследява вноса, реализацията и заплащането с публични средства на лекарствата, като са, като са предвидени и съответни санкции. Друг аспект на, този, на тази тема е въпросът за съвместното договаряне на цени на лекарствени продукти. Наличието на няколко регионални инициативи е индикация, че държавите в целия Европейски съюз търсят решение. В рамките на тези дискусии често се споменава за нуждата от прозрачност по отношение на цените. Прозрачност е необходима от страна на всички участници за постигане на крайната цел – защитата на интересите на пациентите. Да погледнем голямата картина – сред гаранциите за добро, добре функциониращ пазар е наличието на свободна и честна конкуренция. Вярвам, че комисията има широки правомощия в сферата на защита на конкуренцията и това работи в интерес на всички държави членки. Част от тази голяма картина е и системата за поощрение за производителите, Съветът очаква с интерес резултатите от проучването на комисията, свързани с функционирането на системата за защита на интелектуалната собственост в Европейския съюз. Българското председателство възнамерява да организира конференция на експерти на, от държавите членки, която ще се проведе в София на 6 март 2018 г., както и дебат по темата в рамките на съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Ключът към решението е балансираното решение, в това число и по отношение на нуждата Европа да остане привлекателно място за производителите както на иновативни, така и на генерични лекарства. Нека се спра накратко и на темата глифозат. Темата в съвета се дискутира в работни формати, свързани с земеделието, но, въпреки това има и здравни аспекти. На 12 декември 2017 г. Комисията прие акт за изпълнение, подновяващ разрешението за употреба на активното вещество глифозат. Актът беше приет след сериозни спорове между държавите членки, които приеха петгодишен преходен период за излизане от употреба. В резултат на реакцията на гражданското общество очакваме Комисията да информира за предстоящите действия във връзка с осигуряване на прозрачност при дейността на Европейската агенция за безопасност на храните. И последният въпрос, който ми беше зададен, е свързан с изключение от сертификата за допълнителна закрила. Индикацията от страна на генеричната индустрия, че Европейския съюз губи привлекателността си като локация за производство на генерични медикаменти са тревожни. Тази тема е сред въпросите, които изглежда изискват решение в кратки срокове. Европа има нужда от собствено производство на генерични лекарства. Недостигът на генерични лекарства или зависимостта от производителите от трети държави не е в интерес нито на пациентите, нито на конкурентоспособността на Европа. Комисията има правото на законодателна инициатива и към момента провежда публична консултация относно законодателно предложение за изключението от сертификата за допълнителна закрила, който предвижда 10 плюс 5 години патентна закрила. За сега няма яснота относно датата и обхвата на предложението, но въпросът ти ви е добър повод да бъде отправено такова запитване към Европейската комисия. Ако бъде публикувано предложението по време на българското председателство, ще бъде представено в съвета за разглеждане. Благодаря. Minister, thank you very much. Благодаря ви много, господин министър, за дадените отговори, за това, че успяхте да отговорите на многото въпроси, които ви бяха поставени от членовете на нашата комисия. Благодаря ви, че дойдохте тук да представите приоритетите на вашето председателство. Както казах и по-рано, за мен беше радостно да установя, че ние споделяме много от тези приоритети. От името на всички членове на Комисията по околната среда. Искам отново да ви благодаря и да ви пожелая успех по време на вашето председателство. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, за мен бе чест да бъда днес сред вас. Смятам партньорството между съвета и Европейския парламент като изключително важен и като председател на съвета на министрите по здравеопазването аз ще направя всичко възможно комуникацията между нас, координацията между нас, добрите практики в съвместната ни работа да се издигнат на едно още по-високо равнище. Чест беше за мен, че бях с Вас. Благодаря Ви. Uh, Това беше последната точка от дневния ни ред. Пожелавам ви приятен обяд.